Good afternoon, ladies and gentlemen. Please take... Добър ден, госпожи и господа. Е, моля, заемете местата си. Пус... Казвам на всички ви, добре дошли на поредното ни заседание дневния ред. Пред нека да пред на нашата комисия приемаме дневния ред, ако нямате възражения. Приема се одобрение на протоколите от заседание от, 20, от 9 и 24 януари. Имате ли бележки и коментари? Не виждам. И Точка 3. Съобщение на председателя. Нямам такива в момента. И преминаваме към точка 4. Размения, размяна на мнения с министра на външните работи на Черна гора. С радост посрещаме е, господин Серджан Дарманович, надявам се, че не бъркам произношението, казва председателя, министър на външните работи на Черна гора. Както ви е известно, Утре ще се приема годишния доклад за вашата прекрасна страна в процеса на присъединяване. Ние смятаме, че Черна гора отбелязва напредък. Тя, се, тя е най-напредналата страна в процеса на преговорите. Преди няколко седмици бях още две глави бяха отворени за преговори, с което те стават, че 26 от 45 вие се отнасяте е отговорно в регионален план и в процеса на присъединяване. След изборите и положението с отношенията с Русия, особено в контекста на присъединяване на Черна гора към НАТО, трябва да бъдат обект на особено внимание. Нека да чуем първо не, е, не господин Танок, с господин е, министър на външните работи, а след това ще чуем колегата Джон Танък. Още веднъж добре дошъл в Брюксел, имате думата. Благодаря много, господин Макалистър. И така, уважаеми господин председател, членове на комисията, уважаеми евродепутати, уважаеми представители на Европейската комисия и съвета на Европейския съюз, госпожи и господа, за мен е чест и удоволствие да ви приветствам от името на министра на външните работи и правителство на Черна гора. Възможността да, разгов... да говоря днес пред вас е потвърждение на ангажимента на Европейския съюз към е, процеса на присъединяване и отчитане на резултатите на е, Черна гора в процеса на присъединяване, както и е, с оглед на предстоящите предизвикателства. Подобни срещи са израз на признанието на нашата коректна външна политика. Още повече аз мятам, че диалога с отчита дискусиите, които се предвиждат днес, а не само по резолюцията на Европейския е, парламент за доклада на комисията от 2016 година, но и докладите за Македония, Косово и Сърбия. Всички знаете, нашия парламент потва, препотвърди стратегическата ориентация на страната. Душко Маркович, нашия премьер, продължава политиката на предходните правителства за интеграция към ЕСА и НАТО е, с акцент върху економическо растение, економически <laughs> растеж и подобряване живота на нашите съграждани. След последните парламентарни избори имаме съглас, съгласие с между правителството и опозицията за да обединим усилия за постигане на легитимност и прозрачност в изборния процес. Специално опозиционните партии е, обръщат внимание на евентуалните звена и слаби точки, които могат да дадат повод за злоупотреби с финанси и други възможности. Е, така че ние трябва да се съобразим с това и е, да отчитаме и поведението на опозицията, стигаща до бойкота, но все пак окончателният доклад на ОИСР и наблюдателната им мисия отчита коректното провеждане на изборите и 73% от гласувалите признават изборите и все пак е, опозицията бойкотира парламента, но това не пречи те да признават резултатите от местните, регионалните и националните избори. Нека да припомня, че по време на последните ни избори Черна гора е, попадна между глобални политически интереси и посоки. Определени кръгове се опитаха да се възползват от обстоятелствата, за да хвърлят сянка върху доброто име на парламента. Но професионалната и адекватна реакция на компетентните е, институции, както и Сърбия и нашите съюзници от НАТО, ни дадоха възможност е, за да подведем под отговорност е, на отговорните. Знаем, че е, извършените престъпления в деня на изборите откриват много, поставят много въпроси, но се надяваме, че след като станем член на НАТО, външния натиск ще намалее и ще преустанови политическото разделение. Така ще се води по-открит демократичен диалог. Както и другите демократични държави, ние трябва да се научим да работим демократично чрез институциите, а не на улиците. Едновременно с това легитимността на правителството се определя от гражданите, а не отвън. Искам да ви уверя, че препоръките на Европейския парламент ще допренесат до голяма степен за постигане на нашите цели, като ние продължаваме да работим за нашата евроатлантическа интеграция. Благодарим за вашата подкрепа и ангажимент към нашите усилия тъй като европейските усилия, Европейския съюз продължава отговорно да преодоляват из, из, е, предизвикателствата, поред които е изправено. Всичко това е много важно. Особено обединението за реформи и приемане на европейските стандарти в Черна гора, а бих казал и за останалите страни от Западните Балкани е много важно. Усилията ни за европейско членство остават основен външен приоритет. Нещо повече вече е, с близо 76% под обществена подкрепа. Ние вярваме, че сме на верен път. Гражданите разбират, че за нас европейския дневен ред е не просто задължение поставено отвън. Това поражда ангажименти към националната политика, като всяко изпълнено задължение създава нова стойност и ценности за страната и въпреки затрудненията на, на някои държави и членки, ние продължаваме да напредваме по пътя към статут на държава член. Политиката на разширяване води до повече стабилност, повече сигурност и повече економическа сигурност в страните от Западните Балкани. Живеем във времена на нарастващ евроскептицизъм поколения, израсли в единна Европа, поставят под въпрос европейския проект. Но най-новата история на Балканите напомня, че има и поколения европейци, които неодавна, съвсем неодавна живееха при трудни обстоятелства, където м- качеството на здравеопазването, достъпа до работа, сигурността и мира не бяха гарантирани. За това ние искаме да продължим откритата дискусия с Европейския парламент, така че страните ни да бъдат мотивирани да постигнат резултати по пътя на реформите. Одобряваме и, че факта, че постигнатите резултати ни тласкат напред по пътя на на присъединяването. 26 са главите отворени за преговори. Това създава нова законодателна рамка във всички области, но особено в борбата с корупцията и а, организираната престъпност. Ние постигаме резултати и, е, и постигаме също така успех при преследването и наказването на извършените при, а, е, престъпления. Качествен е резултата, а не скоростта на процеса. Има затруднения за целия регионал. Дългосрочната стабилност и економическата стабилност на Западните Балкани са важни за, цяла, е, за стабилността на цяла Европа. Има много предизвикателства пред Европа днес. За това берлинския процес, който постави нови, разкри нови хоризонти пред Западните Балкани, е, трябва да, да продължи да бъде укрепван и изграждан. Ние изграждаме съвместни проекти, инфраструктурни проекти за свързане на части от региона и достъп до европейските коридори. Това има сериозно отражение върху нашите общества, економическо и всякакво друго развитие, укрепва нашите институти, институции и правовата държава. Госпожи и господа, прозрачният политически процес на економически напредък на Черна гора и Западните Балкани е възможно само с подкрепата на Европейския парламент и други европейски институции по пътя на диалога за нашето европейско членство. За това нашите резултати могат да бъдат гаранция за траен мир в региона и за гарантиране на европейското бъдеще и сътрудничество. И накрая, искрено благодаря на всички вас, които допринесоха за признаване на напредъка на нашата страна вие отправихте ясни послания за нашите е, усилия. Е, господин Чарлз Станък като докладчик на парламента и целият Европейски парламент, както и а, е, Комисията за а, е, а, асоцииране и сближаване, както и госпожа Доц и господин Яковчич в своите функции допринесоха много за това. Е, всички резолюции, препоръки подкрепят нашите усилия по пътя към Европа. Вашия принос е важен за нас, за укрепваме на нашите усилия и процеса на преговори. Оставам на ваше разположение за въпросите, които имате. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин Демянович, за вашето изказване. Сега имаме време за дискусии и предлагам първо да дам думата на господин Корумбашев, заместник-председателя на делегацията с, за отношение с Европейския парламент. Благодаря, господин председател. Госпожа Анализа Дот ме помоли да задам един въпрос – на уважаемия господин е, е министр. Приветствам вашите приоритети в е, политиката за присъединяване към Европейския съюз и за отваряне на нови гралави по преговорите. Вие сте една от първите страни, които подписаха конвенциите от Инстанбул за борба с насилието срещу жените. Какво правите, за да изпълнявате активно задълженията си по тази конвекция? По време на изборите и там се наблюдаваха много, много голямо нарастване на напрежението и опити за преврат. Какво направихте, за да осигурите прозрачност при разследването на така наречения опит за преврат. Представям тези въпроси от името на госпожа Анализа Доц. И ако ми позволите малко повече коментари, с което ще премина и на български язик, като се надявам, че господин Дарманович ще ме разбере дори по-добре така. Господин Дарманович, вие споменахте за нарастващия евроскептицизъм който е не само в региона. Други процеси, на които сме свидетели, са нарастващия популизъм, Брексит и не бих искал да продължавам този лист. А според мен най-добрият отговор на тези, всички тези процеси, които се развиват, е да се продължи процеса на разширяване. А, много бих се радвал по време на българското председателство, което ще бъде точно след една година, не само да се отварят глави в преговорите с Черна гора, а и да почнат да се затварят сериозно количество глави. Освен това бих искал да обърна внимание и на уважаемите ми колеги за така наречения спил-оф ефект, а именно, че приемането на Черна гора в Европейския съюз би дало много силен знак и би окоръжило и вашите съседи, а, като Албания и Сърбия, и разбира се и Република Македония. Този ефект, този знак би бил важен не само за Черна гора, но и за целия регион. Искам да ви уверя, че Черна гора има искрени приятели в Европейския парламент. Благодаря ви за вниманието. Thank you, Minister. It's up to you. Do you want благодаря. Искате ли да отговорите директно, господин министр? Имаме известно време или как да направим по няколко въпроса и да отговаряте? Черна гора е ангажирана с борбата срещу насилието срещу жените. На Балканите, както знаете, обществото е много традиционно. И е необходимо да се полагат много, много усилия, за да се справим с насилието срещу жените. Това се е случвало през, и през годините до тук. Ние работим в сътрудничество с институциите, с гражданското общество, с всички, които искат да работят за това да се справим с насилието срещу жените. Ние също имаме своите инициативи. Като тук не става дума само за насилие, става дума да се признае ролята на жените в обществото, да им се даде възможност те да присъстват в това общество. Нашите приорити определено са в подкрепа на европейските принципи. За това всички да има достатъчно представителност е, в е, изборните листи, поне една трета от имената да са жени. Не мога, е, не бих казал, че трябва да бъдем удовлетворени от това, което сме постигнали, но определено има напредък. Тоест, бавно, но сигурно вървим към това, което наричаме европейски стандарти. А, що се отнася до разследването по опита за преврат, в нашата страна много са сериозни нещата, не си измисляме, това не става дума за компютърни игри или политически манипулации, става дума за един опит, който можеше да дестабилизира страната за години напред. Службите за сигурност и прокуратурата бяха бдителни и успяха да предотвратят това престъпление. Трябва също така и да се обърнем с друг думи на благодарност към нашите приятели, освен полицията, разузнаването, прокуратурата, трябва да признаем и да отчетем ролята на Сърбия, на правителството им, на министър-председателя, който ни предостави много помощ по време на разследването. Предоставиха ни данни, доказателства, защото всичко се е замислило на територията на Сърбия. После ние също споделихме и информацията с нашите съюзници от НАТО и им благодарим и за подкрепата, и за помощта по време на разследванията. Мнозина от сътрудниците ни от НАТО, Штатите, Обединеното кралство оказаха голяма помощ. Разследването трябва да приключи до 15 април, защото по е, законите на нашата страна то не може да продължава повече от 6 месеца. И специалният прокурор тогава ще реши какво и дали ще отправи обвинения към определени лица или ще затвори случая. Много публични декларации е, бяха оповестени, включително и от прокуратурата. Е, специалният прокурор е убеден, убеден че има основания в обвиненията си. Той е успял да постигне и някои споразумения за бърза процедура. Е, има декларации за участието на определени лица, те са ги направили, вече е, трябва да се вземе съдебно решение. И ние очакваме да видим какво ще реши държавният обвинител. Той доста неща вече оповести, но напълно възможно е да има и други неща, които ще се появят в публичното пространство, когато започне процеса. В последните етапи сме на разследването. После ще има безспорно открит процес и обществото ще може да се осведоми. Аз е, напълно споделям вашите гледаща и притеснения за това, че се надига популизма в Европа И тук не можем да правим деление на Северна или Южна Европа, или Западна или Източна. Всички страдаме от е, това явление и то вероятно е най-голямото предизвикателство пред европейското единство от както се е създава Европейският съюз. Според нас предстоящите избори в някои от основните страни на Европа, Франция, Германия, Нидерландия, друго до година Италия, ще бъдат от решаващо значение – за духа, за формата, за идеята на Европейския съюз. И това как ще се гласува в тези страни ще определи как ще изглежда Европейския съюз в бъдеще. Ние Считаме обаче, че гласоподавателите в тези страни, а и другаде, ще се окажат на висотата на предизвикателствата. За нас политиката на разширяване е най-добрият отговор за борба с популизма и антиевропейските политики. Европейския съюз ще стане и по-голям, но и по-силен. Освен това, един регион като Западните Балкани винаги е имал нужда от известна помощ, подкрепа. Не бих искал да кажа, че сме незрели като нации и не можем да решим сами проблемите си, но регионът винаги е, е бил много плодородна почва за национализъм в е, бившата Югославия, всъщност там тя се разруши от е, надигащия се национализъм и враждебност. Европейския проект бе не само проект за мир след Втората световна война, по същия начин трябва да дадем и ясни перспективи за региона на Западните Балкани, защото в противен случай никога Европа няма да бъде напълно мирна, ако не интегрира и нашия район. Европейското единство за нашия регион е изключително важно и смятам, че членството в Европейския съюз ще бъде много плодотворно за нас. В момента, в който ние станем членове, може да се реши, че сме си свършили работата, но много важно е как ще се движим към нашата цел, защото в подготовката си за да станем членове на Европейския съюз, ние променяме обществото си в посока на законност, е, признаване на всички култури, демокрация и преодоляване на всички тревожни тенденции, които току-що описахте. Надявам се, че сме на едно мнение и благодаря на, за подкрепата от страна на Европейския парламент към е, процеса на разширяване. Благодаря, колеги. 8 души са направили заявка за изказване, 9 виждам вече. Съжалявам, но с това ще трябва да приключим списъка. И сега давам думата на докладчика Чарлз Танов. Благодаря, господин е, председател. Добре дошъл, господин министър. Аз съм е, добре запознат с случващото се във вашата страна, защото отговарям и за доклада на парламента е, моята страна, за съжаление, съвсем скоро ще задвижи член 50 е, и е, срещнах се скоро и с хората от моето правителство, които отговарят за Западните Балкани. Ще видим как ще се отрази целият този процес и на нас и на вас. Много се притеснявам от това, че бе прекратен дипломатически имунитет на двама парламентаристи. Говори се, че има също така и руски офицери, е, свързани с опита за преврат. Това безспорно е изключително обезпокоително. Говореше се по тази тема в е, пресата в Обединеното кралство и другаде в Европа. И затова имам два въпроса. Е, първо, доказано ли, че Генералното разузнавателно управление на Русия е свързано с опита за преврат? Какво, как би се отразило това на вашите дипломатически отношения? с Русия. Преди десетина години имаше в Ливана опит за убийство на министър-председателя. Е, знаеше се, че евентуално Сирия е била намесена и въпросът бе повдигнат пред ООН. Вие смятате ли да реагирате в някаква такава посока? какви са заключенията. Така, има много, много основания за подозрение, че ГРУ се е намесвало в процеса във вашата страна и е от е, ключово значение да се установят фактите също и е много важна помощта, която, която сте получили от Сърбия. Сега се очаква вашата страна дори още в май да влезе в НАТО. Разбира се, това не е свързано директно с вашето членство в Европейския съюз, но все пак е признание за това, че страната става една зряла демокрация, защото голяма част и от законодателството свързано с членството на НАТО и Европейския съюз е идентично. Много се радваме, че получихте благословия за това членство. Всички ние, които вярваме в НАТО, смятаме, че това е и е, сигнал от е, новата администрация на щатите в полза на НАТО. Много е, съжалявам, че вебсайтовете на вашите институции все още има кибератаки и е, в опити да се дестабилизира правителството в Подгорица. Също така осъждам и бойкота на парламента от страна на опозицията. Е, изборите бяха отчетени като свободни и честни до голяма степен, така че подобни опити не принасят за стабилизирането на страната. Във всички случаи, вие сте един добри пример и определено най-далеч стигналата страна по пътя на присъединяването към Европейския съюз. Господин Кукън, благодаря. Добре, дошли при нас и се чувствайте у дома си. Вие избрахте проевропейско правителство през 2016 и продължавате по пътя си към Европа. Това е важно за стабилността, сигурността и бъдещото развитие на страната. Подкрепяме напълно избора ви. Също подкрепяме и стремежите на вашите граждани, подкрепата за вашето правителство е до към 80%, както вие казахте. Вие трябва а, да съсредоточите усилията си върху съдебната система за борба с корупцията, организираното ната престъпност и свободата на медиите. Много съжалявам, че опозицията бойкотира парламента, защото опози... една опозиция трябва да е вътре в парламента, не извън. Затова и приветствам инициативата на Душко Маркович, който, министър-председател, който подаде ръка на опозицията. След изборите през октомври 2016 и многото напрежение много важно – да се направи е, разследване за опита за преврат. Благодаря за вашите разяснения в такъв смисъл. Също трябва да се работи по препоръките на ИСР за и е, по техния последен доклад. После, съвсем не най-маловажно, присъединяването ви към НАТО. Вие сте направили и аз са ни спори, ние го пред... подкрепяме. Този избор се диктува и от много геополитически интереси, а и много други интереси следват, наблюдават в момента вашия избор. Вашите усилия не трябва да бъдат обезкуражавани. Очакваме и наблюдаваме с интерес този процес. Благодаря. Ако обичате, ако се придържаме всички към две минути за изказване, ще има достатъчно време за всички. Господин Пицула. Благодаря, господин председател. Аз също искам да кажа добре дошъл на господин Дърманович в Европейския съюз. Поздравления на вашата страна за постигнатите резултати. 25 от, 20, от а, 77 глави се несъмнено не е малък резултат и за това а, не, вие сте много сериозен стожер в Западните Балкани. Това, се, това е израз на това е и вашата външна политика. Имам два въпроса без оглед на общия напредък на страните от Западните Балкани по пътя към Европа Трудно е да оценим степента на стабилност в Западните Балкани като достатъчно. Положението не е стабилно. Можем също да кажем, че положението в Босна и Херцеговина е нестабилно. Има недоразумения между Косово и Сърбия и дори във вашата собствена страна. Вие самият споменахте събитията от а, деня на преговорите. Така че искам да чуя от вас как вие оценявате положението със стабилността в Западните Балкани. Е, не говорим за дипломатически стъпки към, за присъединяване към НАТО и участието на вашата армия. Нека да оставим това. Как върви диалога с широката общественост в е, Черна гора. Каква е цената трябва да бъде платена, за да се присъедините към Европейския съюз? Какво мислят гражданите за това? Thank you. Next speaker is Mr. Благодаря, господин Радош. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Ja bih želio eh, izraziti eh, čest... Благодаря, господин председател. Аз също искам да поздравя Чарна гора и да подкреп... изкажа цялата наша подкрепа. Искам да благодаря на министъра на външните работи за неговото присъствие тук в Комисията по външни работи на парламента. Нашето желание беше в бъдеще да а, има универсално признаване на резултатите от изборите в Черна гора, което за съжаление все още не е пак. Става дума за един доста а, продължителен процес от известно време. Би било важно да успеем да преодолеем това разделение. Това обаче зависи от качеството на работата на правителството. Разбира се, има проблеми с нередностите, които бяха установени по време на парламентарните избори. Обаче, проблемът е много по-голям. Става дума да се получи подкрепата от политическото обществено мнение в широк смисъл на думата и за това трябва да се повиши качеството на работа на правителството. Черна гора е много важна страна защото се намира в едно доста нестабилно пространство и затова правителството на тази страна трябва добре да върши своята работа. Аз мисля, че вие осъзнавате това. Чарна гора, като се има предвид важността на тази страна в това нестабилно пространство – мисля, че трябва да положи усилия. Искам да задам сега един въпрос за опозицията на правителството. Дали е, би имало перспектива, положителна, оптимистична перспектива, може ли Черна гора да преодолее това разделение, тази блокада, с която е конфронтирана страната в момента? Nächste Rednerin с Frau Lunacek. Госпожа Луначек ще продължа обаче на английски язик. Уважаеми господин министър, партията на Зелените също ви казва добре дошли в парламент и нашата комисия. Позволете да кажа, че от нашата политическа група изразяваме одобрение на напредъка на Черна гора по пътя е, към Европейския съюз. Три неща първо, след събитията от изборния ден, вече разказахте за разследването, но имате ли конкретни конкретна информация, какво точно се е случило, конкретна информация, която да споделите с нас. И още две събития около изборите и вебсайта е, на Центъра за демократични реформи е бил блокиран преди изборите, така, ни, така сме информирани. Кой и защо го е сторил? И второ, в деня на изборите някои социални медии е, са се сринали. Кой е взел това решение и е, кой ги е блокирал всъщност? Така, информацията ни е от НПО в Черна гора. Това е първия кръг от въпроси. Второ, екологията. Е, е, чуваме, че се променя е, статута на езерото Шкодра на границата с Албания. Защо е променен статута на националния парк? И как ще стане ли това и как ще предотвратите екологична катастрофа предвид опасността за биоразнообразието и това е много важно за цяла Черна гора е, какво се прави и какво ще направите, за да предотвратите е, разрушаване биоразнообразието. Трето, за Косово. Чуваме от правителствени представители на Косово, че са готови на преговори за границата с Черна гора. Готово ли е вашето правителство? Джеймс Карвар е следващия оратор. Министър, welcome. You... Благодаря. Добре дошъл, господин е, министър. Смятате ли, че по-тесните взаимоотношения на Македония с Европейския съюз биха подсилили национализма в вашата страна? При, в моята страна също подобни явления наблюдавахме. Смятате ли, че когато вие вървите по-близо така, по пътя към Европейския съюз, може да се получат напрежения в това отношение? После, НАТО. Какво мислите за европейска политика за отбрана на ниво Европейски съюз и вашата политика национална в такъв смисъл? Как би се развила госпожа Шуица?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 Нашата комисия АФЕТ и Европейския парламент подкрепят е, Черна гора по европейския път и вие сте страната, която е отбелязала най-голям напредък от е, страните от Юго-Источна Европа по пътя към Европейския съюз. Ние ви подкрепяме като страна и като а, е, стратегическо място. Мисля, че Черна гора е център на стабилност. Аз мисля, че е, отношенията Черна гора-Албания са голяма стъпка напред към стабилност. Ние ще ви подкрепяме. Всъщност, е, ние ще трябва да засилим нашето сътрудничество в сферата на економиката и сигурността. Можем да работим и на двустранно равнище, обаче аз искам да ви попитам дали какво мислите всъщност вие за този конфликт, граничен конфликт? Става дума за полуостров Правилака, става дума за военен терен, част от бивша Югославия и всъщност това искам да ви попитам. Аз се надявам, че конфликта няма да бъде пречка по европейския път, но мисля, че ще трябва да уредим този е, конфликт преди да продължим да отваряме повече глави. Господин Фройнт, Господин благодаря господин председателю, благодаря господин Дарманович. Аз също се извинявам за отсъствието на господин Флекенштайн, който ме натовари да поставя няколко въпроса от негово име. Както вече се каза, Черна гора е най-напредналата страна от Западните Балкани в процеса на присъединяване. Поздравления, господин министр! Вашето правителство заяви готовността си да продължи в тази посока и мога да ви уверя, че групата на социалистите и демократите винаги ще бъде за това. Независимо от това, политическата стабилност, за която стана дума след опита е, за преврат в деня на преговорите и бойкота от страна на опозицията може да е, постави в, да, под заплаха процеса на присъединяването. За това искам да попитам, има ли диалог между правителството и опозицията? Може ли да се стигне до компромис, така че правителството да продължи с необходимите реформи? И какви стъпки е готово да предприеме вашето правителство, за да преодолее тези препятствия. Благодаря. И накрая господин Петърле. Благодаря, господин председателю. Господин министр, благодаря за много обективната ви презентация и поздравления за напредъка на Черна гора постигнат до сега. След този наш разговор ние ще обсъждаме четири доклада за Черна гора, Македония, Сърбия и Косово. И отново ще говорим за глави, параграфи, изменения и права, но в крайна сметка е, ще завършим с да, но при условие, че е, как вие вие говорихте за сложното положение в региона, говорихте за това, че всички сме в една лодка, говорихте за полит... Е, исторически опит. Разбирам, че споделяте някои от своите тревоги с нас и нашата комисия споделям казаното от вас, че трябва да гледаме нещата в контекст не само за сигурността и стабилността в региона, но и за бъдещето на Европа и европейската перспектива, която е предоставена от стратегически съображения на вашите държави и тези европейски стратегически цели не бива да водят до половинчати резултати какво според вас може и трябва да се направи в регионални е, рамки, където говорим с доста нестабилно, разнообразно положение. Сега Черна гора бе, е на първо място, по-рано е било по друг начин. Как какво да сторим, защото целият регион да напредне и да постигне, да осъществи тази своя европейска перспектива? Благодаря. Председателят, благодаря за тези многобройни въпроси. Господин министр, имате точно 10 минути. С интерес очаквам отговорите ви. Благодаря. Благодаря за всички въпроси. Не е толкова лесно да дам отговор, особено на тези, които са запознати с положението при нас. Но ще се опитам в рамките на ограниченото ми време. Господин Танок, вие представихте много изчерпателна картина на това, което се случва в нашата страна. Господин Танок е автор на проекто Резолюцията и съответния доклад и въпросът беше има ли е, офицери от разузнаването на Русия, свързани с опита за преврат и какви са отношенията ни с Русия. Естествено, официалните власти на Русия отричат е, каквото и да било участие на който и да било офицер от разузнаването в събитията в нашата страна когато ги помолихме да ни помогнат по механизма на международната правна помощ те само потвърдиха, че съответните лица са техни граждани и че паспортите са им е, не фалшиви. После, с помощта на нашите е, полски приятели, е, съюзници, открихме, че всъщност едно от имената е фалшифицирано, т.е. на истинското. Става дума за бивш дипломат от Варшава, който е бил изгонен от е, Варшава за незаконна дейност, която е извършвал докато е бил в тази страна. Определено ще ни е трудно да докажем е, как точно, е, какъв е бил иерархичния ред, кой е давал заповеди, дали кое е излиза от е, Крема, дали е било държавен орган, дали някаква инициатива на някаква местна агенция или, както твърди руската страна, тези лица не са е, служители на никакъв държавен орган и това, което са направили, няма нищо общо с е, държавата Русия. За съжаление, за съжаление, за съжаление, тази дейност много силно съвпада с политическия натиск и отказ е, от страна на официални лица да подкрепят е, нашето членство в НАТО. Не мога да кажа, че нещата са 100% свързани, смятам, че трябва да бъдем търпеливи и да дадем възможност на специалния прокурор да представи казуса в съда и да търсим отговор за това не само кой е извършил непосредствено това, което е извършил, но и кой е дал заповедта. Специалният прокурор нарече лицата, които са свързани с извършните действия в нашата страна, като принадлежащи към кръговете на руските националисти. Но сега последно излизат така формулировки, че са принадлежали към кръговете на разузнаването. Данните, които имаме от НАТО за тези лица, подсказват, че вероятно именно това е отговорът но искаме да упражним така въздържаност, да бъдем в добри отношения с всички, включително и с Русия, но не можем да загърбваме нашите стратегически интереси. Нашето решение да се присъединим към НАТО не е внезапно, то е част от декларацията ни от 2006 и от Конституцията, прията 2007 референдума от 2006, който се произнесе за независимост на Косово, е, даде ясни е, очертания на това какво ще бъде, е, каква ще бъде страната Черна гора, когато станем независими. И членството ни в НАТО беше един от нашите е, приоритети, така че ние сме напълно наясно на къде се движим. Не е нещо, което сме решили тук така е, отскоро. После, ние не търсиме членство в Европейския съюз като привилегирован политически клуб или членство в НАТО като привилегирован военен клуб. Това е просто част от естествените исторически процеси. Става дума за нещо, което е много повече от прост член на тези е, две организации. Ние не можем да жертваме собствените си стратегически интереси. Напълно сме наясно с интересите на другите страни. Русия може би не е толкова удовлетворена от е, процесите на присъединяване на страните от Западните Балкани към Европейския съюз, но ние имаме също своите стратегически интереси. Ние искаме да имаме е, възможност за диалог и за добри отношения с всички страни. И най добрият начин това да се постигне е да се упражнява и сътрудничество в този, примерно, изключително сложен казус – опита за преврат, за политическо убийство в страна, която е на прага на членството си на НАТО е нещо много сериозно. И ние искаме да установим фактите с помощта на всички, които имат отношение. Господин Кукън съвсем точно описа случващото се в нашата страна и според мен това, което той каза за геополитическия контекст и нашата ориентация към НАТО е напълно правилно. И е, отговаряйки на предходния въпрос, мисля, че дадох отговори на въпроса защо трябва да се борим за нашите дългосрочни стратегически интереси. Просто е, това е интереса на мнозинството от нашето население. И всички парламентаристи от 2006 насам винаги са се изказвали в много голямата си част про НАТО. Господин Пицула зададе въпрос за това какво се случва с разследването и за нивото на стабилност на Западните Балкани, как осъществяваме връзка с гражданското общество. Аз е, описах подробности докъде е стигнало разследването и се възползвам сега от е, възможността да кажа, че аз не разполагам за всички подробности. Вероятно специалният прокурор има доказателства, които ще представи на процеса. Той работи много, много енергично и е, тук става дума за много сериозен, организиран престъпен опит за престъпление. Е, имаме декларациите на тези, които са направили самопризнание и искат облегчение е, на процедура. Знаем какво се е случвало и в Сърбия в подготовка на опита за преврат и специалният прокурор счита, че представители на политически е, партии от е, Черна гора също са били ангажирани, за съжаление, но той трябва да докаже това в съда. Ще видим ще видим как ще се развият събитията. Съгласен съм с вас, че стабилността на Западните Балкани не е в е, идеален вид в момента. Казано съвсем кратко, не бива да подценяваме потенциала този регион да създаде конфликти, като се има предвид на какво е способен регион. Но, нека да добавя – Балканите се намират на, под пресечния е, обстрел на различни интереси и на различни действащи лица, включително такива, които не винаги са се намесвали в предходни събития. И когато е, силни геополитически играчи се ангажират в голяма степен на Балканите, тогава нашите, нашия живот и нашите взаимоотношения стават много по-трудни, отколкото ако те не са ангажирани там. Та, това е част от отговора, защо се надига национализмът отново и защо а, няма пълна стабилност и просперитет. Бих казал, че има нужда от по-новаторски, по-активен ангажимент от страна на Европейския съюз за да се търси начина на, за интегриране на повече страни, не само Черна гора, по пътя на присъединяването. Много голяма, интензивна бе кампанията за НАТО. Там гражданското общество бе много ангажирано. Реалността е, че има обаче и немалка част от гражданското общество, която получава подкрепа в кампания против НАТО. Тук също много мъдро чухме изказване, че трябва да търсим начин да излезем от е, този е, раздор, разкол с а, опозицията в нашата страна, че правителството трябва да направи максималното, за да изгради мостове. Що се отнася до взаимоотношенията ни с, поли... с опозицията, те не са изчезнали. Винаги има такива, но все пак не трябва да се забравя, че опозиция... опозицията в Черна гора е съставена от много различни партии с различни политически програми. Някои тях подкрепят членството на членството ни в НАТО и ще дойдат в парламента, когато ще гласуваме ратифицирането му. Други са умерени, е, умерено настроени против е, членството в НАТО, а някои са ужесточени противници на членството ни в НАТО и е, волю-неволю те играят е, ролята на проводници на проруската политика в нашата страна. Та, като се има предвид тази е, разнобойна структура на опозицията, винаги има възможности за контакти и правителството вече излезе с е, оферти, които опозицията евентуално може да намери своя път за това да се присъедини към политиката на правителството. За момента опозицията има едно единствено изискване, за да се върне в парламента, да се проведат нови избори. Но проблема е, че Изборите бяха оценени от е, свободни, справедливи, международни наблюдатели, включително правителството на щатите. ОССЕ, Съвета на Европа и нашата опозиция е, са единствените, които в момента в света отричат е, свободния и справедлив характер на нашите избори. И не можем да зачертаем изборите и да кажем, добре, добре, ще правим нови. Това е, би било безумие за демокрацията. Ако ще продължаваме с такива игри, всеки един следващ момент някой ще каже, изборите не бяха справедливи. А хайде пак. Та, това е проблема. После, до година ще има избори за президент и, в, и местни избори в 14 общини. И ако опозицията спечели там, тя ще има възможността непрекъснато да иска избори за какво ли не. Госпожа, госпожа Луначек попита защо е бил блокиран Viber и други възможности за връзка. Това е било решение на нашата агенция за комуникации, защото е имало атаки, нападки също срещу мълценствата. Така, Имало е израз на нетолерантност и за това тази между... независима институция, тя не е държавен орган, е решила да прекрати възможността за комуникации. Ако мога да кажа, няма, няма никакви данни, че това е повлияло на резултатите от е, изборите. За пристанището и езерото, за което зададохте въпрос, тук се базираме на основни съображения, свързани с околната среда. Всички проблеми за езерото Ескада са, е, са описани в е, оценки за въздействието Изпратени са съответните документи, обсъдени са в публичното пространство и са спазени съответните законови процедури. Има и междуотраслова комисия, Агенцията за опазване на околната среда е дала одобрение за съответния проект с мерки за намаляване или отстраняване на въздействията върху околната среда. Става дума за разрешително от март 2017 е, е, е, да се започне строителство на туристически комплекс там. Що се отнася до Косово, смятаме, че там работата е приключена, ратифицирахме протокола в парламента и сега вече е въпрос на парламента на Косово. Правителството там подкрепя е, демаркация, така както тя се е, разписва по международните закони. Така че сега вече е въпрос какво ще решат институциите в Косово взаимоотношенията ни с Хрватска и така нерешените проблеми. Ние сме в много, много добро сътрудничество с тази страна във всички области. Винаги сме, им, сме били благодарни на нашите приятели там за подкрепата им, за членството ни в Европейския съвет, а и в НАТО. Имаме общо споразумение за решаване на всички нерешени въпроси по възможност с двустранни консултации. А там, където не е възможно, да ги пратим в международния, съответния международен съд по взаимно съгласие, да изчакаме неговото решение. Така че не считам, че ще имаме проблеми за решаване които да не могат да бъдат е, решени е, проблеми между нас и Харватска. А ако съм пропуснал въпроси, не е било съзнателно. Надявам се, че отговорих на всичко. Ако считате, че съм пропуснал нещо важно, моля, е, напомнете ми и аз ще се опитам да ви отговоря. Благодаря за вниманието. Председателят, благодаря, е, господин е, министр, благодаря за вашето посещение в нашата комисия. Добре е дошъл сте и да останете както и вашия посланник и благодарим и на него. И с което стигаме до точка пета, доклада на нашата комисия за Черна гора, с което давам думата на докладчикът господин Танок. Благодаря, господин председател. Дебата бе много изчерпателен в присъствието на външния министр, затова и коментарите ми ще бъдат доста кратки. Ще се огранича само по резолюцията и доклада. Благодаря на колегите за подкрепата, за сътрудничеството при изготвянето на проекто, текста и компромисните изменения. Е, голяма част от е, това, което коментирахме, отчита и безпокойствата ни от е, предходни години, вече 7 години работя по тези доклади. Необходимо е да има повече резултати в борбата с корупцията и организираната престъпност. Това е проблем на целия регион на страните от Западните Балкани по пътя им към ЕС. Също трябва да създадават условия за свободни медии, защото така автоцензурата все още е, съществува там, както и е, посегателства към жур... свободата на журналистите. Е, Черна гора е осъществила големи, голям напредък е, в е, отразяване на европейското законодателство в националното си законодателство. Тя е най-напреднала от е, страните кандидатки от региона, както казахме и тук, и е, така тя дава е, добър пример. Става дума за една малка страна, която е положила огромни усилия а ето сега се е, опитва да се справи с е, допълнителни предизвикателства, както ни описа и господин външния министр доклада коментираме и изборите от миналата година. Се ясно каза, че те са свободни и справедливи, спазват се основните свободи, всички страни са ги спазвали и пак да повторя усилията на опозицията да дискредитират изборите с настоящия бокот на парламента са неприемливи според мен. Казваме го ясно в доклада. Опита за убийство и преврат убийство на бившия министр-председател. Това са изключително обезпокояващи събития. Ще изчакаме сега резултата от съдебния процес. В доклада отразяваме съответните формулировки, призива за прозрачност, и откритост. Целият свят ще наблюдава това разследване, като се има предвид, че то има и своите международни измерения. И, както казах, все повече се виждат доказателства, че е имало външна намеса, включително на, може би, на правителствено ниво съюзниците на НАТО и правителствата на Европейския съюз са единодушни в мненията си, че е имало опит на диктуване на този преврат отвън. Ние трябва да поздравим страната за усилията и да се включи в Евроатлантическия пакт. Времената за, средна, за Черна гора са много важни и се надявам, че с приемането на нашия доклад ние ще дадем сигнал на тази страна, като го приемам с голямо мнозинство. Благодаря, господин Танък. Имахме вече обсъждане за Монтенегро. Имам още 7 минути за тази тема. За това Ка чуем докладчиците в сянка. Първо, господин Алекс, госпожа Алекс Майя, от името на Аналиса Дотс. Благодаря на докладчика и за докладчиците в Сянка за доброто сътрудничество. Постигнахме добри компромиси в редица области. Разкрива се сериозни ангажимент за Черна гора, но и предизвикателства пред тази страни. Е, да работи се по въпроса за жените жертва на насилие, преодоляват се затрудненията пред е, живота на ромите и се работи по по-голямо гарантиране на свободите. Може да се направи нещо повече за ЛГБТ, защото става, има информация за насилие на такива хора. Ще внесем съответни изменения. Не е лесно присъединяването към Европейския съюз но е, гражданите на Черна гора работят в тази посока, така че смятам, че трябва да продължим и ние ангажимента и подкрепата си за Черна гора. Благодаря и от тук насетне докладчиците в сянка по една минута. Благодаря, господин. Е, председателю в рамките на първите ни е, разговори. Аз подчертах е, успеха на Черна гора в Западните Балкани и се надявам, че ще остане така през последните месеци. Обаче е, ставаме свидетели на събития, е, че това не е дадено свише. Демокрацията трябва да се отстоява ежедневно. Ние ще следим развитието в страните за гарантиране на демократичните процеси и върховенството на закона. Вярвам, че едно от най-важните послания в доклада е ускоряване на преговорите с Черна гора и отваряне на нови глави с цел успешно продължаване през 2017 година. Постигнахме и съгласие относно опита на Русия да повлияе на развитието в Черна гора. Това е модел на поведение за дестабилизация на Западните Балкани Македония, Косово, Босна, Херцеговина и така нататък. Очакваме Черна гора да работи активно и в бъдеще за добросъседство. Благодаря господин Пицула. Една минута. Благодаря от името на господин Ендолакис. Искам да благодаря на господин Танък за активната водеща роля. Постигнахме 18 компромисни изменения по важни въпроси. Ще внесем и а, още едно устно изменение, а, изменение 192, специално за плана Шенген и стратегията 2017-2020 година за интегрирано управление на потоците от мигранти. Надявам се на подкрепа. Господин Радош gospodinu Tanoku на доброй сурадни и мислим яко добро му равнотеж. Благодаря, благодаря много на господин Танок за доброто сътрудничество и за изготвения от него доклад. Аз искам да подчертая, че Параграф 4, внесеното там изменение, там става дума за опита за държавен преврат, е много добре формулиран. Наистина това е много важен момент. За първи път Русия не само проведе информационна кампания, но също така предприе и съвсем конкретни действия за увреждане на добрите отношения, така че е много добре е, че има призив към държавите членки и към комисията в този параграф да е, сътрудничат по-добре, за да предотвратяват такива събития, които могат да бъдат много опасни и много сложни по отношение на цялата ситуация. Благодаря. Госпожа Луначък. Госпожа Луначък, благодаря, както и останалите. Аз благодаря на докладчика за чудесната работа по доклада и чудесното сътрудничество. Наистина ги оценяваме. Два въпроса искам да поставя, за кои по които не съм особено доволна. Първо, всички въпроси около изборите и опита за преврат повлиян от Русия влиза в една точка. Трябва да разграничим нещата, защото Русия се опитва не само е, в е, Западните Балкани, в Юго, Южна Европа и отвъд Атлантика. Това е обективно, обективен, обективен факт. Не мисля, че е уместно да ги събираме в един е, параграф. Е, така или иначе събитията от изборите са отразени в доклада. В крайна сметка, добре. И аз бих предпочела по-ясно разграничение между членството в Европейския съюз и в НАТО. Както е, чухме от е, е, господин министъра, е Черногора се стреми към двете членства, което е чудесно, но това са две отделни, две отделни процеса и все пак нека да обърнем внимание на това, че екологията също е добила по-голямо значение през последните години. Господин Касталдо. Thank you, Chair. in italiano. Ще... Благодаря, господин председател. Ще продължа на италиански язик. Аз също Искам да се спра на силната поляризация на всичко това, което беше казано на тези преплитащи се събития. Искам да посоча и нещо във връзка с корупцията и с борбата с нея. Това трябва да бъде приоритетна цел. Това е необходимо в рамките на автономията, също така и за укрепване на гражданското общество. Що се отнася до свободата на словото, там трябва ясно да се покаже, че има закон, съгласно който Националната агенция по сигурност на практика има достъп до всичко, без да има някакво съдебно определение за това, без да има съдебна санкция. И всъщност Както каза госпожа Луначек, да, присъединяване към НАТО, присъединяване към Европейския съюз, това са обаче две различни неща и мисля, че и двете са еднакво важни, но в е, този случай трябва на първо място да се е, концентрираме върху процеса на присъединяване към Европейския съюз. Господин Едвард Кукан. Благодаря. Аз искам да изразя също нашата благодарност е, към господин Танов за всеодайната му и компетентна работа. Искам да подкрепя няколко компромисни предложения изменения, 18, например, относно резултата на, от преговорите, трябва да настояваме за разследване на събитията и да подкрепим работата на държавните институции, които действат в съответствие с е, черногорските закони. Това се отнася и за компромис 3 и 4. Освен това е един важен текст, който настоява за възстановяване на диалога в парламента е отразен в компромисно предложение 5. Благодаря, казва председателят. Сега да чуем представителите на комисията господин Хакхайднар. Имате думата. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратък. Дебата бе много пространен. Позволете на първо да използвам присъствието на господин министър, за да ви уверя в неотменната готовност на комисията да подпомага е, Черна гора и технически и финансово в стратежненията им. Благодаря на господин Танов за чудесния и балансиран доклад за Черна гора е, компромисните изменения, които поставят верните акценти и е, подкрепят политическия диалог, който трябва да се провежда в демократично избрания парламент. Както е ясно, позволете да поставя още един въпрос. Ние оценяваме подкрепата на Черна гора за външната политика на Европейския съюз и политиката на сигурност в този крайно нестабилен регион на Западните Балкани. Що се отнася до хода на преговорите, вече се каза, че Черна гора генерира добри новини, нещата напредват добре, работим в тясно сътрудничество Правилно бе казано, че има конкретни резултати, е, като се работи основно за подобряване на върховенството на закона. На институциите наистина са на мястото си, което дава надежда за успешна борба срещу корупцията и организираната престъпност. Благодаря, господин председателю, благодаря и на докладчика председателят. Благодаря. Има ли други коментари и изказвания?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 В такъв случай да кажа, че утре в 9 ще гласуваме този доклад. Господин министр, благодарим за присъствието. Желая ви от тук насетне приятен ден. Довиждане и на вас, господин посланник. Сега точка 6. Доклад 2016 година относно доклада на Комисията за бившата Югославска република Македония. Има редица новини, има и, прего... и гла... избори, които неодавна са проведени очевидно законно. Сега да чуем докладчика господин Иво Вайгал. То поручило би лахо било. Благодаря, господин председател. Този доклад всъщност показва, че няма някакви съществени промени от последните години в страната кандидатка Македония, с изключение на важното обстоятелство, че държавата се намира в политическа криза. Този доклад възникна по времето на политическата криза и целта беше на доклада имам предвид тази криза да бъде преодоляна. Искам да подчертая, че при решаването на политическата криза в Македония се стигна до сътрудничество между комисията и парламента. Бяха положени много усилия, защото тук става дума за бъдещото демократично уреждане на отношенията ни с Македония. Например, е, споразумението от Пържино, докладът Приба, и документа за необходимите приоритети за реформи. Днес ние очакваме правителство да бъде сформирано в Македония. Изборите бяха проведени съгласно приемливи демократични стандарти. Въпреки това обаче те представляваха огромно предизвикателство и доведоха до блокиране на процеса. До днес нямаше достатъчно време да бъде сформирано ново правителство. През последните два дни имаше или по-скоро бяха отправени два апела към македонските политици да прекратят кризата. Един от тези призиви дойде от комисията, а вчера такъв призив беше отправен от НАТО. Знаете, че политическите актьори в Македония, които се задължава да поставят интересите на държавата над интересите на партиите и отделните индивиди, трябва наистина да изпълнят това обещание. Скоро трябва да бъде сформирано правителство. В една демокрация решение за формиране на правителството се взема още по време на избори. В Македония тази ситуация е следната. Има партии, които биха могли да формират правителство и които имат съответно мнозинство в парламента. От името на всички, които работиха по този доклад и от, в името на решаване на политическата криза в Македония, искам да се присъединя към призива най-сетне да бъде сформирано правителство. Мисля, че към настоящия момент това е най-важното. Когато говорим за доклада, мога да посоча, че той съдържа редица класически повтарящи се коментари, реформите да бъдат продължени в съдебната система, в медиите, борба с корупцията, регионално сътрудничество, подобряване на законотворчеството привличане на чуждестранни инвестиции и така нататък. Важно е да се посочи, че кризата не е свързана с въпроса за националността и за това всички партии там имат много важни задължения в момента. Благодаря, Иво Гавайгало. Отново времето ни притиска. Моля ви, опитайте се да се поберете в една минута. Разбира се, Алойса Петърле е първия. Благодаря, господин председател. Коментарите, които направих по тази точка, естествено се отнасят и за Македония. Имам предвид коментарите ми по предходната точка от дневния ред. Те се отнасят и за Македония и се надявам, че скоро ще се стигне до формиране на правителство, за да не се получи това, което намекна докладчикът Вайгъл – той с много голяма грижливост е подготвил доклада си. Радвам се, че Европейския съюз участва в политическите събития в Македония, следи ги. Ние видяхме защо не се сформира правителство при първия опит. Не е напълно ясно дали на друга програмна основа е възможно да се формира правителство. Така че искам да се присъединя към казаното от господин Вайгел. Напредък се постига само тогава, когато основните политически сили в Македония – намерят най-малък общ знаменател на разбирателство по отношение на тяхната държава. Благодаря. Благодаря. От името на групата на НП искам да благодаря на колегата Майкъл за чудесното взаимодействие. съгласихме се относно основното послание и акцентите, защото мисля, че основното послание на този доклад е да бъде конструктивно балансиран между е, критичност и насърчение. За мен е много важно този доклад да ясно да заяви, че преговорите за присъединяване трябва да се гарантират от изпълнени задължения и двустранните е, спорове не трябва да спират процеса защото аз мисля, че няма време за губене в Западните Балкани. Иначе вакуумът ще се запълни от други неевропейски сили. Нека не забравяме това. Постигнахме съгласие за по основните точки на компромиса. Мисля, че някъде има така последна, последна линия. Ние бихме, не можем да, предо, да поръчваме на едно суверенно избрано правителство определени решения. Това е деликатен въпрос, затова се радвам, че постигнахме съгласие относно начина на действие успяхме да избегнем някои повторения в основния доклад. Благодаря. Господин Пицола. Колеги Вайкли и осталим колегама на конструктивном раду. Наистина искам да поздравя колегите за конструктивната им работа, за постигнатия консенсус. Много ясно беше посочено, че тази страна е изложена на огромен натиск и на огромно разделение. Ситуацията остана стабилна благодарение на намесата на Европейския съюз, имам предвид след изборите миналата година, разбира се и на намесата на е, Европейския парламент. Гражданите имат големи очаквания свързани с тези избори, така че е, мога да кажа, че това е ситуация, в която гражданите живеят 22 години, както посочи господин комисарът Хан. И изискванията на гражданите са абсолютно нормални и трябва да бъдат приети. Така че, в крайна сметка, да се формира правителството. Просто са достатъчни два подписа и това би било знак за демокрация. Надявам се, че няма да има повече проблеми след е, изборите. Uh, Благодаря, Екаре. Разбира се, приветства напредъка на Македония в е, процеса на присъединяване по пътя към присъединяването и про успешното провеждане на пре, изборите през декември. Не съжаляваме за трудностите при съставяне на правителство. Надяваме проблемите да се решат скоро. Положението наистина е деликатно не само в Македония, не само заради вътрешни или поради външни фактори, като например приключ на двустранно завършване, за сключването на двустранни документи, споразумение с България, защото там възникват известни затруднения, проистиводащи началото си от времето на Първата световна война. Нашата политическа група съжалява, че се блокира започването на преговори вече не знам колко са, около 10 години вече, поради на поставен на въпроси от Гърция. Надяваме се, че процеса на медиация ще доведе до компромисни решения, общо приемливи за всички, но разбира се, подкрепяме и чудесния доклад на господин Иво Вайгъл. Председателят благодаря. Сега господин Касталдо. Благодаря, господин председател. Първо, искам да благодаря на колегата Вайгъл и да го поздравя за този толкова изчерпателен и успешен доклад. В този доклад е показана стабилността на страната. Искам и да посоча, че в миналото съществуваше поляризация, сега обаче за нас е важно за да бъде изпълнено изпълнено изцяло споразумението от Пържино. Също така очакваме и следващи преговори. Установяваме, че е твърде малко за тласкането на страната напред. Установява се, че Жените трябва да имат повече шансове на работното място. Също така има какво да се желая и при третирането на етническите младсинства. Става дума за това да се създаде една наистина независима съдебна система също. Е, тук също има какво да се желае. Иначе благодаря много за този доклад. Естествено, ние ще гласуваме за това, което беше изразено тук. Е, така, имаме още трима е, записали се за изказване. Господин Гала, благодаря по темата Македония. Трябва да си кажем откровено и да признаем, че голяма част от вътрешно и вътрешно-политически проблеми нямаше да съществува, ако от години не оставяме е, страната да гладува, откакто господин Мицотакис не реши въпроса с името. Гърция провежда монополистична политика по отношение на историята, затрудненията с България. Нямаше да съществува, ако го нямаше това. Сега пък един албански политик приканва ам, албанското мълцинство в Македония да търси ам, нови позиции. да, да, Причината е, че ние не открихме европейска перспектива на страната, води до сегашните ситуации и може би проруската ориентация на Македония. Надявам се това да не стане, но просто не бива да забравяме и нашата роля в това. Благодаря. Кнут Флекенштайн. Искам да посоча три точки в допълнение на това, което господин Пицело току-що каза. Е, първата точка вече беше обсъдена от господин Галер. Той ми е отне. Наистина трябва да е, осъзнаем е, нашите собствени постъпки и трябва да дадем собствения си принос в този процес. Второ, искам да направя два коментара, по-скоро към моите приятели в Македония. Първо, бившият министр-председател не получи мнозинство, отчитаме това. И сега другата страна, нашата страна, ако мога така да се изразя, получава шанс. Аз обаче съм много несигурен дали наистина трябва да си играем с мисълта на правителство на мнозинството. Там е необходимо едно истинско правителство, според мен. И трето, това правителство ще бъде е, признато само когато бъде включено в е, дискусията, защото проблемите, които трябва да решава Македония, не могат да бъдат решени с 61 гласа, независимо от коя страна на политическия спектър идват. И накрая Едвард Кукън. Благодаря, господин председател искам да оценя високо работата на господин Вайгъл по доклада и компромисните изменения. Мисля, че в доклада трябва да покажем на македонските политици, че пътя към Европейския съюз все още е открит. От ключово значение за страната е да не губи своята ориентация и, и надежда. Смятам, че е много важно това и за процеса на изграждане на новото правителство. Съгласна съм с повечето компромисни изменения и както обаче коментирах нееднократно до сега, нищо е, добро не правим за себе си. Това не е добра услуга и за нас, и за Европейския съюз, ако се настояваме непременно да бъдат спазени определени национални интереси в региона. Като се има предвид колко крехка, потенциално експлозивна е, е обстановката в страната, трябва да бъдем изключително отговорни за спрямо текста, който ще приемем утре. Трябва да избягваме всяко нереалистично или твърде силно упражняване на натиск. Благодаря. Сега давам думата на представителя на комисията. Заповядайте. Благодаря, господин председател, уважаеми депутати. Комисията иска да благодари на докладчикът е, господин Вайгъл за проекта резолюцията. Тя отразява и нашия доклад за Македония за 2016. Разгледахме измененията с голямо внимание. Усилията за установяване на правителство в тази страна са много важни. Ние следва да изпратим ясно послание има и е, декларация на комисията и комисаря в това отношение. Освен е, създаването на правителство, трябва да се настоява за изпълняване на всички аспекти на политическото споразумение. Ние работихме много за постигането на това споразумение между политическите партии. Искам да спомена и специалната прокуратура и нейната ключова роля, като тя трябва да има и съответните условия и време, за да, се изпъл... за да изпълни задълженията си. Всички ангажименти трябва да бъдат изпълнени по споразумението. Комисията излезе с препоръки, вие ги цитирахте тук. Комисията ще подкрепи всички усилия тази страна да се върне отново на пътя към членство към Европейския съюз. Ще осъществяваме връзка с властите ще наблюдаваме положението и ще осведомяваме регулярно парламента за случващото се там. Благодаря. Желая ли някой друг да направи изказвания. Докладчика Иво Вайгъл. Искам само да благодаря на всички докладчици в Сянка. Работихме много добре с тях в дух на сътрудничество и доверие. Обсъдихме всички важни въпроси, които имахме да решаваме по доклада. Благодарности и към секрета господин Петър Батай заслужава специална благодарност. Може би, за жалост, съжалявам, че за последен път работим заедно по доклад. Председателят благодаря на Иво Вайгъл. Утре ще гласуваме, както знаете, между 9 и до 10.30, някъде към 9.20 ще гласуваме по този доклад сега. Точка 7. Доклад относно доклад на комисия от 2016 година относно Сърбия. И ако не възразявате, аз ще докладвам, тъй като аз съм докладчик и ще кажа няколко встъпителни думи. 325 изменения бяха подадени към доклада. И тези 325 изменения, след като ги обсъдихме в комисията, ги представих и в Белград на 27-28 януари имах визита там, срещнах се с членове на правителството, представители на опозиционните партии и гражданското общество и интензивно разговарях с посланниците на страните членки и ръководителите на ръководителя на делегацията на Европейския съюз, господин Давенпорт. Ставаше дума за въпроси като правил, е, правата на малцинството, свободата на медиите и други основни теми. Имахме много продуктивна среща с докладчиците в Сянка в Страсбург Желанието ни е да е точен и балансиран доклада и мисля, че успяхме да се справим. 18 са компромисните изменения и е, независимо, че има някои политически аспекти, които ни карат да вземаме различни позиции, сме донодишни в е, желанието да окоръжим Македония да върви по пътя към Европейския съюз и да търси подобрение в определени политически области. Глава 20 е, предприемачество и индустриална е, политика и 26-та култура и други се бяха отворени на конференцията, на междуправителствената конференция, 26-та даже и временно затворена. Значи 8 глави са вече отворени и 2, 25-та, 26-та са е, временно затворени. Смятам, че това е сериозна стъпка на страната към Европейския съюз и е, признание за постигнатия напредък. Но ние тук в парламента винаги сме заявявали, че за да се стигне до стваряне на първите глави, особено глава 23, 24, 35, диалога за Косово. Е необходимо да се провежда диалог за Косово, извинете. В такъв смисъл е много важно да се продължи и с реформите след изборите, които ще се състоят през април. Още няма точна дата. В тези бурни времена, включително и на западните Балкани искаме да подчертаем колко е важно да има добросъседски отношения в региона. В нашата комисия преди няколко седмици проведахме много открит и плодотворен дебат за положението в страните в Западните Балкани. Изразихме безпокойствата си за повтарящи се проблеми, които са потенциални източници на нестабилност. И следва този регион да се счита е, за регион с е, висок стратегически приоритет за Европейския съюз. Затова и приканваме върховния представител госпожа Маверини и комисар Хан да ни по посетят и да направим един дебат за положението в Западните Балкани като цяло. Мнозина колеги от различни политически групи се присъединяват към това желание. Доклада за Сърбия е балансиран и реалистичен. Благодаря на докладчиците в Сянка за отличното сътрудничество. Благодарности и на секретарята на нашата комисия и на отделните политически групи. Готов съм да отговарям на вашите въпроси и е, коментари. С което преминавам към задачата си като председател на нашето заседание и давам думата на господин Кукън. Благодаря. Аз ще се обърна към вас и в, така, в качеството ви и на докладчик, и на председател. Поздравления за изготвения толкова добър и балансиран текст с компромисите. Това ще е един много благотворен доклад, когато той излиза с така реалистични формулировки. Трябва да поставим акцент върху е, постиженията на Сърбия. Трябва да бъдем и реалистични също така а, и да очертаем основните проблеми. Това са измененията 6, 8 и 14. След инцидентите в парламента в Сърбия миналата година, оценявам и изменението на господин Преда от 166 номер за случващото се в сръбския парламент. Парламента трябва да има възможност да бъде включен в дискусиите по присъединяването. Също двустранните споразумения трябва да бъдат максимално ограничени. В измененията се по появяват и някои въпроси, свързани с Босния и Херцеговина. Това са изменения 3 и 7. Авторите на тези изменения сигурно са били добронамерени, но аз лично съм изключително скептично настроен по това дали те трябва да се появяват в този текст. Освен това, твърде неясни са формулировките, призовава се за конституционални реформи, без да се казва какви точно. Това е. Благодаря. Председателят благодаря на господин Кукен. Докладчите ще Докладчиците в сянка имат думата. Я се кар такой придружуем най-прей захвали за... Благодаря, господин председател. Аз също искам първо да изкажа благодарност за този толкова добър и балансиран доклад, също така и за чудесното сътрудничество с докладчика и докладчиците в сянка. Благодаря също на господин Кукън за неговия призив по отношение на намесите в процеса на изготвяне на Конституция. Искам да поздравя страната най-вече за откриването на две нови глави, 26 и 20, там става дума за предприемачеството, това е изключително важно за бъдещето на сръбските предприемачи, защото в Сърбия малките и средните предприятия играят голяма роля в економиката. Аз мисля, че в процеса на преговорите ще създадем по-добър климат за сръбския бизнес, за пазарните условия. И също така искам да поздравя напредъка, който е постигнат от е, Сърбия до момента. Този напредък е изключително важен за реформите. Важно е процесът на реформи да продължава непрекъснато. Регионът показва отново признаци на напрегната риторика и за това е много важно за Европа да използваме момента и да посочим на политиците в Сърбия, а и в съседните страни, че трябва да се откажат от популистската риторика, която води до още по-голямо разделение. Аз съм убедена, че в този момент ни е необходима нова енергия за този регион и в потвърждение на това политиката на разширяване трябва да продължи. Разбира се, реформите са много важни, най-вече е, това, което се предвижда в глави 23 и 24. Става дума за конструктивен подход в е, глава 35, а също така и в е, диалога за нормализиране на отношенията с Косово. Аз съм съгласна с призива, че Западните Балкани трябва да се ползват с абсолютния политически приоритет на АФЕТ и на общата ни външна политика. Мога да посоча, че напрежение има не само в Косово, но и в всички останали страни от този регион. Така че аз мисля, че трябва да можем да убедим върховния представител, че следва да се води дискусия по тези въпроси. Господин Танок room, В залата, значи господин Вайгал. Благодаря, господин председателю. Първо, искам да ви поздравя за този доклад. Също така и за вашето чувство за балансираност, за балансирано отношение към присъединяването на Сърбия към Европейския съюз. Има и достатъчно критика, която беше изказана. В сравнение с последния доклад, Сърбия обаче постигна много голям напредък и то в различни области. Сега ще се концентрирам върху нещо, което според мен заслужава нашето внимание, а именно Сърбия в контекста на стабилността на Западните Балкани. Очевидно е, а вие подчертахте това в началото, че на Западните Балкани все още има много проблеми в отношенията между страните, те трябва да бъдат решени и то в светлината на едно общо европейско бъдеще на всички балкански държави. Това е нашата цел, когато става дума за Сърбия, а и за останалите държави от този регион. В заключение искам да посоча само следното. Според мен, не е необходимо и дори е вредно в много държави от Западните Балкани националистическите сили и националистическата риторика да се възраждат отново. Необходимо е да се преосмисли историята, която не винаги е била лесна за страните от този регион. Госпожа Луначек, благодаря, господин председателю. Искам да поднеса извиненията на господин Шолтес, който е докладчик сянка под Сърбия, за това, но не можа да дойде, аз го замествам. Благодаря, господин Макалистър, както и на останалите докладчици в сянка за чудесните, ефективни преговори и разговори за постигнатото съгласие по редица компромиси. Благодаря също така от името на господин Шолтес, но и от мое име за това, че взехте предвид много от нашите изменения на зеления. Привет, на зелените приветствам факта, че е, две нови глави за преговори са отворени с Сърбия днес. Сега 3-4 по-конкретни въпроса. Искам да чуя нещо по-конкретно относно екологията е, и специално изменение 3, 2, 3, което ще бъде гласувано, тъй като Плана за река Дунав е важна част за по-нататъчното съобразяване на е, законодателството с европейското АКИ. Надявам се на подкрепата ви. Освен това, изменение 99 ще има устно предложение тук. Трябва да поговорим по този въпрос. Не точно сега, но може би на разширено бюро с секретарята и така нататък. Ще го поставя всеки случай като устно изменение утре. Сърбия трябва да вземе конкретни мерки за своята външна политика, политика на сигурност, която да отговаря на е, европейската външна политика. Сърбия е след 26-те страни, е, които не признават резолюцията на ООН за Крим и не се съгласяват за наблюдение. За мен това поражда проблем защото ако Сърбия ще става европейски член е, и е, не споделя европейската външна политика, ще имаме сериозни проблеми. Надявам се да получа вашата подкрепа. И още припомням събитията от април миналата година, когато имаше разрушавна част на собственост в Сава Мала с намеса на полицията, но е, трябва да приключи разследването относно този инвеститорски проект, инвестиционен проект в Сава Мала, квартал на Белград. И освен това, Косово и Сърбия. Има какво да се желае от страна на Сърбия тук. Е, един австрийски гражданин, който се опитва да премине от Косово в Сърбия е, тази седмица, пристигнала е в Косово е, с самолет, била е задържана и трябвало да подкупи полицая с 50 евро, за да я пуснат в Сърбия. Това не са добросъседски отношения, така че се надявам, че е, тук ще станем свидетели на по-голямо развитие и освен това с интерес очаквам разговор с господин еврокомисар Хара. Сега господин Касталдо. Il 2016 è stato sicuramente un anno fondamentale, visto che... 2016 година беше решаваща година. Имаше работа по двете глави 23 и 24 основни права и правосъдие. Процесът всъщност вече навлезе в фаза срез и искам да посоча на председателя, че наистина не трябва да се пестят и не са спестени критични забележки спрямо Сърбия. Има ясна политическа воля, обаче някои от нещата все още е, са нерешени като проблеми. Например, широко разпространената корупция в администрацията също така има какво да се желая и по отношение на независимостта на съдебната система. На това място искам да посоча отношенията на сърбите към съседните им държави. Тук наистина трябва да се изтъкнат тези събития с влака, след като там е написано Косово е Сърбия, това разбужда стари връжди. Тук трябва ясно да се търсят пътища за диалог и подобряване на двустранните отношения. Има и още нещо. Празненствата по случай 9 е, януари, годишнина от провъзгласяване на Република Сръбска, отношенията с Босна и Херцеговина, това също е нещо, е, което може да се нарече наливане на масло в огъня трябва да се поеме голяма отговорност от там управляващите и по тази причина трябва да упражняваме натиск. Е, наистина, написано е, че е, общата военна маневра Сърбия-Русия е regrettable. Обаче е, все още съществуват силни връзки между Сърбия и Русия. Те имат исторически корени и се базират на вековни отношения. Винаги ще има силни връзки на Сърбия на изток и е, това за нас също трябва да се превърне в е, привилегирован инструмент за диалог. Uh, Благодаря. Трима са обявили желания за изказване. Госпожа Шуица има думата. Благодаря за този доклад, най-вече за компромисните изменения. Аз искам да поздравя докладчика. Очевидно, ситуацията в Сърбия според вас е реалистично оценена, но също така и е, оптимистична. Разбира се, има и критични изменения. Аз мисля, че трябва да бъде стимулирана Сърбия по европейския път. Имаме три проблема. Първо, ситуацията с Русия. Аз мисля, че е необходимо, въпреки вековните отношения между Сърбия и Русия, да се предприемат стъпки и да се настоява за по-силни дипломатически връзки на Сърбия с Европейския съюз. А, след това а, случаят в Митровица не мисля, че трябва да се взема на сериозно и накрая двустранните отношения. Мисля, че те трябва да бъдат уредени по двустранен начин, но както казах за Черна гора, Сърбия трябва да размисли на тези а, проблеми, свързани с очертаването на границата, предвид изчезналите лица и проблемите с Харватия и с други страни. Аз мисля, че не трябва да попадаме в капана на бездействието. Европейския съюз трябва да бъде много силно представен в този регион, ако желае да избегне увеличаването на натиска там, и да стабилизира региона. Надявам се, че ние ще е, можем да запазим е, всички тези е, страни в нашия дневен ред. Господин Пицово, Благодаря, господин Макалистър. Благодаря ви и ви поздравявам за този доклад и Всъщност той отразява напредъка на Сърбия в рамките на последната година. Е, също така мога да кажа, че компромисните изменения и измененията изобщо са много богати на информация. Вижда се успеха на Сърбия по пъти към Европейския съюз. Разбираме, че е, много от нещата бяха включени и в доклада от миналата година, но Сърбия е извършила много работа. Свобода на медиите, е, липсата на е, прозрачност за собствеността на медиите, също така недостатъчна ефективност в борбата срещу корупцията. Това са нещата, които трябва да се изпълнят още. А пропуснах да добавя и правата на малцинствата. Трябва да има и по-добро сътрудничество с трибунала от Хага. Отношенията с Босна и Херцеговина и Република Сръбска трябва да се подобрят, така че всъщност да се избегнат проблемите, трябва да се подобрят и отношенията с Косово, и заобщо с съседните страни, е, очертаването на границите, проблемите с изчезналите лица. Това са проблеми, които са много важни за Сърбия по пъти към Европейския съюз. Господин Флекенштайн. Госпожа Файон каза колко сме доволни от е, доклада и компромисните изменения. Искам да направя няколко кратки коментара. Сърбите трябва да знаят и това трябва да го посоча, въпреки че посочено във вашия доклад, че ние все още сме благодарни за това, че все още ни помагат е, при проблемите с бежанците. Това не се разбира от само себе си. Те обаче е, оказват тази помощ, доколкото могат, смятат, че го правят много добре. Второ, Сърбия играе много важна роля за стабилността в региона, най-вече това проличава при сътрудничеството с Албания и когато става дума за Берлинския процес. Трето, надяваме се, че ще има положително влияние, възможно най-голямо положително влияние върху Република Сръбска. И четвърто, очакваме от сръбското правителство – усилия и в бъдеще в диалога с Прищина. За Сърбия това означава да не се допускат инциденти като този с влака, обаче за правителството в Белград това означава, или по-скоро трябва да означава, че те трябва да могат да разчитат на нас. И двете страни трябва да дадат приноса си в този диалог. Ако една от страните не го прави в достатъчна степен, няма да има баланс на интересите. И последно, това изречение не от името на моята политическа група, от мое име. Свободните избори в една страна са важна демократическа ценност и според мен не трябва да си играем с нея, когато желаем да спечелим повече места в парламента. Благодаря. Благодаря на колегата Флекенштайн. Сега Господин Макридес, представител на комисията има думата. Моля, заповядайте. Благодаря, господин председател. Господин председател, уважаеми евродепутати, Както е, бе казано и по повод на първото ви обсъждане на 19 януари, Европейската комисия споделя общата ви оценка. И ние имаме голямо желание да продължим да насърчаваме Сърбия към, по пътя и към стратегическата и цел да влезе в Европейския съюз. Европейската комисия приветства напредъка на Сърбия, особено в економическите и структурни реформи, както и нейния ангажимент да опазва стабилността в региона. Региона оценяваме високо и усилията на Сърбия за справяне с мигрантската криза – включително и с подкрепата на ЕСА. Европейската перспектива пред Сърбия е реална. Сега вече има 8 глави отворени и 2 затворени. Необходимо сега е да се постигнат сериозни за напредък в реформите, в реформите на правосъдието, борбата с корупцията, свободата на изказването, защитата на най-уязвимите групи и малцинствата, както и реформа без дискриминация в економиката. Необходимо е също да се търси нормализиране на отношенията с Косово. Очаква се Сърбия да преведе европейското законодателство, включително в областта на външната политика и сигурност. От ключово значение е да се запази инерцията по пътя на Сърбия към Европейския съюз, затова страните членки трябва да се споразумеят да отворят следващи глави в близките месеци. Комисията вече е подготвила почвата и остава ангажирана в подкрепата си към Сърбия, включително с техническа и финансова помощ. Благодаря. You, Благодаря. Дами и господа, нека сега да кажа само няколко думи. Добре дошъл първо на посланникът на Сърбия в Европейския съюз. Благодаря на всички докладчици в Сянка и всички колеги за положителните и конструктивни бележки преди гласуването утре. И ако мога да отговоря на е, коментарите на господин Кукан. Искам да подчертая неговите думи, а именно, че е изключително важно ръководителят на делегацията на Европейския съюз в Белград, господин Девенпорт, да получи възможност да представи доклада на парламента в Сръбския парламент. В такъв смисъл аз написах председател, писмо до председателя на Сръбския парламент, госпожа Майя Войкович, и се надявам, че ще бъде е, дадена тази възможност на нашия посланник и той няма да бъде прекъсван от е, радикално настроените групи там. С което стигаме точно на време до 8 точка от нашия дневен ред е, доклада на комисията за 2016 за Косово. Думата има госпожа Луначек. Благодаря. Нека да започна също с благодарности за докладчиците в Сянка за отличното ни сътрудничество. 293 бяха измененията, по-малко отколкото за Сърбия и Македония. 18 компромиса формулирахме в отлично сътрудничество с докладчиците в Сянка, за което им благодаря. Също добре дошъл на посланника на Косово тук в момента доклада споменяваме някои от е, нещата, които се случваха в последните години, споразумението за стабилизиране и асоцииране, там има напредък, също рамковото споразумение за участването на Косово в е, работата на ЕУ. Доуточнява се, те вече ще представят с кои програми искат да участват, но определено има напредък. Напредък има и също в борбата с организираната престъпност и корупция, което е едно от двете окончателни условия преди комисията да даде зелена светлина на процеса за либерализиране на визовия режим. Още нещо много важно, което научихме днес и ще подам устно изменение утре по този повод. Бангладеш е признал е, Косово, значи вече 114 страни е, признават тази страна, т.е. много повече от половината членове на ООН. С което се връщам на някои основни моменти от доклада, е, които съдържат и критични бележки. Призоваваме пети, пете страни от Европейския съюз, които още не са признали Косово да го направят, защото това е важно не само за региона, но и за стабилността. Защото просто е, даваме ясен знак, че процесите са невъзвратими и трябва да действаме прагматично в края на кращата някои от е, страните, които не признават Косово, осъществяват много успешно сътрудничество с тази страна, т.е. има положително настроени страни. И се надявам да има напредък в това отношение в близките години. Някои друго, по, други по-критични моменти е отношенията с Сърбия, например. Там в доклада критикуваме проблема с влака, който е където е имало надписи, включително Косово, част от Сърбия и така нататък. Критикуваме това, защото в края на краищата не бива да имаме провокации в едни добросъседски отношения. Също закона за универсалната юрисдикция – понякога се използва срещу, е, борещи, е, срещу лица, които са борили, срещу режима на Милошевич. Този е, закон трябва да бъде отменен. Косово е, трябва е изключително важно да е част от е, Интерпол и Европол, защото трябва да има възможност да допринася за дейността им. Също така, ако искат да бъдат приемани сериозно, те трябва да участват в цялата борба за управляване на мигрантските процеси. Отново се поставя въпроса и за асоциирането на сръбските общини. По отношението на управлението на границите все още няма свободно движение. Също за енергетиката поставяме въпроса. Сърбия блокира кабела от Албания към Косово и те не могат да затворят една централа на въглища, която всъщност отразява неблагоприятно на здравето и околната среда на хората там. проблемите в е, сръбския парламент. Надявам се е, парламента на Косово да ратифицира е, и граничното споразумение с Черна гора. Тогава вече комисията ще може да даде своб... зелена светлина за свободно пътуване на техните граждани. Надяваме се техния парламент да го свърши достатъчно скоро. Също сръбска листа, надяваме се, че те ще се върнат в парламента, защото тогава ще може да се гласува и закона за религиите, което, който в момента е блокиран. Накрая, в доклада призиваваме е, членовете на Сръбска листа, които е член от правителството и, и парламента, да работят като граждани на Косово, а не винаги да се обръщат към Белград за е, съвети как да се действа. Накрая за енергетиката 2017 Косово ще председателства договора за, на енергийната общност, за това те трябва да направят и повече за засилване на устойчивостта на, тази, на този сектор и да увеличат дела на невъзобновяемите източници на енергия, с което приключвам и благодаря на докладчиците в Сянка. Thank you, Ulrike Lunacek. Благодаря, госпожо Луначик. Сега давам думата на председателя за отношения не само с Сърбия, но и с Косово и други. господин Пицова. Благодаря. Аз ще се изкажа от името на господин Панцери с поздравления първо за госпожа Луначек за отличните сътрудничество. Социалистите и демократите обаче имат своите безпокойства по отношение на доклада, защото има много сериозно поляризиране на политическата картина. И когато се търсят устойчиви компромиси за постигане на напредък на страните, на, на тази страна по пътя към Европа, в основен момент е либерализирането на визовия режим но това е свързано с е, ратифицирането на демаркационното споразумение. Тоест, когато Косово се изпълни всички критерии, включително тези свързани с е, това да се постигнат резултати в борбата с организираната престъпност, тогава ще има възможност и да се направи напредък. Също диалога воден от Европейския съюз за междуинституционално сътрудничество, сериозно ни безпокои и взаимоотношенията с Сърбия. Искаме да се доизчисти текста за борбата с корупцията и организирана престъпност и по-ефективно сътрудничество, където да има възможност да се откриват и преследват случаите на корупция също да има ефективни комунални проблеми за борба с екстремизъм и радикализацията, за, за работа за толерантност. Също социални, економически, структурни реформи. Там трябва да има повече акцент на сътрудничеството между управляващите партии за провеждане на необходимите реформи. Борбата с безработицата, особено младежката такава, е необходимо да има оценки и е, подобряване на резултатите от образованието, включително с мерки за подкрепа на учителите. Подобряване на трудовия пазар. Там трябва да се подсилят механизмите, инспекторатите и други инструменти, които да дадат възможност да се прилага законодателството и съответните политики и да се преодоляват е, препятствията. Благодаря. Благодаря, господин Келам от НП. Благодаря. Аз отново се изказвам от името на колега. He wants to commend our rapporteur, colleague Leonard. Благодарности на докладчикът за конструктивните преговори и е, включването на измененията на НП в доклада. НП напълно подкрепя формуровките на компромисно изменение 4, че е необходимо да се нормализират отношенията между Косово и Сърбия и че ще е добре останалите пет страни членки от Европейския съюз да признаят Косово, макар че това е въпрос на техния суверенитет. За борбата с корупция също приветстваме формулировката, че е необходимо да се работи посредством инструменти, които са успешно използвани в Европейския съюз. Компромис номер 16 Там значително се подобрява балансирания характер на доклада, като се включват и изменения за е, реформи на пазарната економика. Също предложението за свобода на вероисповеданията е включено в 17-то компромисно изменение, т.е. ТНП счита, че текстът е балансиран, добре формулиран и ние можем да го подкрепим. Благодаря. Благодаря на господин Келъм, господин Радош от Алде. Благодаря. От е, името на госпожа Баутманс. Благодаря на госпожа Луначек за отличната работа. Благодаря на докладчиците в Сянка за сътрудничество да е много удовлетворено от компромисните изменения. Те дават необходимия баланс. Но ние искаме да се отчертае колко е важно да се определи Косово като е, сигурна страна. Това е свързано и с предложението за либерализиране на визовия режим. Даваме изменение в в такъв смисъл когато се реши, е, че Косово трябва да бъде на списъка на сигурните страни, това ще е, е важна мярка в борбата с незаконната емиграция. Също искаме да е, окоръжим Косово в положителния му напредък. Благодаря. Господин Касталдо, не го виждаме в залата. Тогава още само един колега ще има думата. Това е госпожа Шуиц. Благодаря. Поздравления за госпожа Луначек за отличния доклад. Много добри, балансирани компромиси. Друг положителен момент е прилагането на споразумението за асоцииране. Косово вече е извършило много реформи в посока на правова, установяване на правова държава, но няма достатъчно напредък за резултат на борба с корупцията. Има и проблем също с асоцииране на сръбските общини – както и нарастване на напрежението между Косово и Сърбия. Както се каза, има напредък в е, реформата на публичните власти, на съдебната система, а и функциониращата пазарна економика. Демаркационната линия с а, Черна гора, това е един от основни, едно от основните условия за либерализиране на визовия режим. Надяваме се, че те ще я ратифицират. Затова окоръжаваме и властите в Косово да вървят в посока европейска интеграция. Благодаря, госпожо Шуица. Сега да чуем господин Макридес, представител на Европейската комисия. Ще... Не е ли господин Макридес? А господин Калан. Добре, заповядайте, имате думата. Благодаря много, господин председателю. Благодаря на госпожа Луначе като докладчик, уважаеми евродепутати. Комисията споделя общата ви преценка, особено що се отнася до констатациите на годишния доклад на комисията от миналата година. Комисията, хубаво е, че парламента и комисията споделят вижда, еднакви виждания за бъдещето на Косово като европейска държава. Е, без през миналата година бе отбелязан е, очевиден напредък, но едновременно с това през настоящата година има и сериозни предизвикателства. Важни решения предстоят. Вие споменахте някои от вас, от тях относно визовите облегчения в контекста на диалога и свързаните с това изисквания. Приветстваме факта, че целият процес а, а, добива нов тласък през последните седмици, благодарение на госпожа Могерини. Чуха се гласове, че е важно да се работи за социално-економически реформи и върховенство на закона. Напълно сме съгласни, като разбира се ние трябва да подмогнем Косово по пътя към а, споразумение за асоциирано членство и партньорство а, в рамките на съответната европейска програма можем да подскажем решения. Европейския съюз продължава да предлага помощ, но разбира се, Косово ще изиграе решаващата роля да трябва да се възползва от всички възможности на това важно споразумение. Стана дума за визовите облегчения и ние подчертаваме, е, че това е изключително важно за гражданите на Косово, а също и борбата с корупцията и организираната престъпност, що се отнася до споразумението относно границите с Черна гора. То, необходимо е то да бъде ратифицирано максимално бързо, като ние поддържаме нашите поети ангажименти. Комисията се отнася много сериозно към бъдещата работа на Косово за европейско членство, като включително предлагаме имаме съответното финансиране и в, да подпомогнем енергийната ефективност. Следим отблизо нещата и аз съм готов да докладвам пред вас, когато това е необходимо. Председателят, благодаря господин Калан. Олрика Луначек, ако желаете думата, имате накратко няколко думи. На първо време към благо, на благодарност и за доброто сътрудничество и за направените изказвания по доклада. Е, по повод господин Радош, да, е, за сигурно изменението за сигурните страни на происход решихме отделно да се гласува по този въпрос, така че утре можете да поискате устно изменение по съответния за съответния компромис. Договорили сме го с секретарията. Благодаря ви и да се надяваме на добър резултат от гласуването утре. Председателят, аз ви благодаря е, е, така това бе е, часът на Балканите днес. На време приключихме и сега точка 9. Размяна на мнение относно положението в Венцунела с господин Адриано Куценрайтер. Дали е вече в, в залата да го видим? отвън ли е? Дали някой може да го покани да се присъедини към нас, тъй като с него ще обсъждаме положението в Венецуела. Right, dear colleagues. Така, уважаеми колеги, часа е точно 17.30 и пристъпваме към последната точка от нашия дневен ред. Омоля всички гости, колеги, е, съветници и други, които не проявяват 100% интерес към темата или да напуснат залата, или да заемат местата си и да пазят тишина. Казвам добре дошъл на господин Адриано Скуценройтер, е, гражданин на Нидерландия, който е, отго ръководи звеното за Южна Америка в СВД. Поради ред причини Латинска Америка и Карибския регион добиват голямо значение в програмата на задебния ни, на Европейския Европейския съюз. Днес предстои да обсъдим положението в Венецуела. Както знаете, ние много внимателно следим въпроса в, е, и развитието в тази страна, която економически и политически е разтърсвана от сериозни затруднения през последните години. Положението за жалост се влушава, както знаете. Ние като Европейски парламент имаме множество резолюции във връзка с сериозното влушаване на положението и по отношение на демокрацията или човешките права и социално-економическото положение политическата конфронтация в страната се изостря и положението само се влушава 14 годишната присъда на е, Венецианския съд срещу господин Лопес е изключително тревожна. Е, има сериозни е, сблъсъци между правителството и парламента, което блокира нещата. Не от давнашните събития в кабинета на президента Мадуро Мадуро влушават отношението с опозицията, като се стига и до политически арести. Политически нещата се влушават. Ем, економически положението вече е лошо и населението е изключително по-уязвимо по отношение и на инфлацията, и на липсата на продоволствие и лекарства. Положението граничи с хуманитарна криза. Раз, сериозно сме разтревожени от положението във Венецуела. Венецуела. Нека чуем вас, господин Куцен Лойтер, какво мислите вие по въпроса и какви виждания имате за разрешаване на въпросите. Ще имате думата за изложение, след което колегите, разбира се, ще ви задават въпроси. And, uh, first... Благодаря, господин председател. В е, службата за външна дейност може много, но все пак магиосници не, сми, не сме. Така че днес няма да намерим решение за въпроса в Венецуела. Действително, само ще ви представим какво виждаме и къде се намира страната правителството от една страна, обединената опозиция от друга. Те имат мнозинство. От декември насам се случиха много неща и правителството успя да намали въздействието на парламента в страната. Но в края на кращата не чак толкова успешно хората гласуваха за тези партии и не виждат сега това отразено в политическото управление на страната, което е много обезпокоително. Хората излизаха на улиците много пъти, септември е, имаше много демонстрации. Е, така, оценките са, че един милион са излезли на улицата. Е, против правителството, имало е хиляди и за. Тоест, е, много така поляризиране на настроението. После, економическите условия, съответно социалните условия е, са такива, е, са изключително остри, има и насилие, което се вижда от и турмози населението, което е и източник на притеснение за определено и за политиците там, но и за останалата част на региона, а пък и за нас в Европейския съюз. Не трябва да ви припомням, че над 600 хиляди души от Венецуела имат 600, повече от 600 хиляди. Те имат достъп до Европейския съюз. Те са от Испания, Португалия и Италия, но има и от други страни, но те са граждани предимно на тези три страни. Притеснително е. Също така емиграцията се увеличава, т.е. много е, жители на Венецуела се изнасят към Карибския басейн. 50 хиляди са отишли в Бразилия, например. Има и немалко, които идват в Европа. Голяма част от тях имат и европейски паспорти. Мнозина обаче не идват тук, защото не считат, че ще могат да си намерят работа и да си осигурят бъдеще. Всичко, всичко това е, е притеснително и нещата не се подобряват. Економическата криза се диктува от цените на петрола, защото това е сериозен източник на доходи. Около 90% от е, доходите от износ идват от петрола и сега, след като цените паднаха на половина, това наруши сериозно приходите на тази страна. Ред мерки, свързани с економическото управление, не са се отразили положително на положението. Става дума за контрабандата в страни, и това в Колумбия. Там идват много контрабандни продукти в Венецуела. Проблеми има и с университетите, и с здравната система над 6% нямат достъп до лекарствата, от които се нуждаят. Особено засегнати са децата. Деца умират поради липса на лекарства, което е крайно притеснително. Отново, наблюдаваме го и имаме голямото желание правителството и политиците на тази страна да се опитат да решат тези въпроси. Как можем да им партньорстваме в взаимоотношенията с тази страна? Е, ние сме в е, връзка с нея, с положителни взаимоотношения от много години, оказвали сме подкрепа е, и за социална политика но сега като че ли не се постигат всички цели, за които сме работили заедно. Съвета на Европа излезе с заключения и препоръки за подкрепа на диалога с опозицията и други политически партии и в подкрепа на усилията, предприяти от Ватикана. Но от декември миналата година нищо ново не се е случило. Госпожа Могерини в момента е в Рим и разговаря с Ватикана и папата, където ще постави и този въпрос. Разбира се, и други въпроси ще бъдат е, обсъждани, но въпроса за възобновяване на диалога ще бъде един от приоритетните, също и това как ние можем да имаме своята конструктивна роля в този процес. Надяваме се да получим известни съвети. Работим и за установяване на контакти с партньори, е, Еквадор, Колумбия и други. Е, ако те могат да се намесят и бъдат приети, е, ако се счита, че те могат да постигнат нещо, ние бихме ги подкрепили. Това са някои от основните насоки на нашите усилия за установяване на диалог и подкрепа. И същевременно ние настояваме пред правителството да спазва Конституцията, всички основни човешки права, свързани с свобода на събиранията, вероисповеданията и всички основни политически свободи. Излязохме с няколко декларации от последните няколко години за отношение към политически опоненти, които са арестувани или хвърлени в затвора, или е, третиране на лица, които не отговарят на изискванията на, за справедливост, прозрачност и безпристрастност ние искаме ясно да покажем, че искаме да има демократично избрано правителство, но което и да е правителството, то трябва да спазва тези минимум принципи е, за демокрация и човешки права. Що се отнася до сътрудничеството, Венецуела не може да търси двустранно сътрудничество с ЕСА, защото те излязоха над нивото на доходи, на приходи, които и осигуряват възможност за това, но продължаваме да си сътрудничим с тях в регионални програми за борба с климатични промени, за проблеми на сигурността венецуелските власти участват в тези програми. Ние високо ценим техните усилия. Вероятно ще можем да намерим начини и за допълнително сътрудничество с тази страна. И имаме и тематични е, аспекти на сътрудничество, гражданското общество и други теми с университети, с, с местни власти, с е, организации на гражданското общество, главно по социални въпроси, но и някои общи въпроси също. Е, но става дума за мал, малки проекти, общо на стойност около 6 милиона, което е миниатурно, като се има предвид размера на тази страна. Готови сме да обсъдим и други възможности за сътрудничество, особено в хуманитарната област, но е много, достъпът е много труден, защото правителството не е много склонно да приема хуманитарна помощ. Е, примерно организацията Каританс с тях работим за посрещане на най-тежки нужди от, за лекарства и други за деца но е много-много трудно да се установи взаимодействие с правителството, за да е, така разговаряме малко по-откровенно и да създадем възможност за сътрудничество, за облегчаване на положението на населението, защото там едва ли не в някои региони се стига до хуманитарни кризи правим максимално възможното. Това е, за момента не става по-добро положението, политически поляризацията е огромна, демократични принципи, които бихме очаквали да се спазват реално, не съществуват диалога с опозицията е в застой, трудно е да се осъществява сътрудничество и на всички тези нива можем да, да имаме роля в подобряването на картината, включително да търсиме и връзка с другите политически партии. Надяваме се, че по този начин ще успеем да постигнем нещо за подобряване, решаване на проблемите в тази страна, а и за по-конструктивно сътрудничество, както в региона, така и в световен мащаб. Благодаря, господин Куценройтер. Сега имате възможност да проведем дебат. Четирима колеги вече са поискали думата. С 5-6 моля, дайте знак, ако искате думата. Господин Милан Мон е първия. Господин председателю, благодаря много. Ще бъда кратък, защото е, трябва веднага да отида на друго заседание, където имам изказване. Първо, нека да кажа, че Напълно споделям загрижеността на представителя на службата за външна дейност. От години се занимаваме с тези въпроси. Нееднократно съм вземал думата и в пленарна зала по темата Венецуела, е, да, страната затива в авто авторитаризъм, няма конструктивен диалог с опозицията, не се търси. В момента положението е крайно тревожно. Има опити за посредничество, но абсолютно без резултат. За нищо конкретно, не, ни, нищо конкретно няма до момента, което води до постоянни затруднения в самия национален парламент парламентаристите преследват членовете на правителството от собствената си партия. Освен това, има около стотина политически дисиденти, които са задържани. Положението им се влушава непрекъснато някои от тези хора вече три години са хвърлени в затвора. Е, бих искал много е, е, Европейската служба за външна дейност и вашата ръководителка да се ангажират повече. Европейския глас трябва ясно да се чуе там, без оглед на нашите национални държави и нашите политики. Но Европейския съюз и по-конкретно върховната му представителка трябва да се застъпят за освобождаването на политическите затворници, за спазване на правото, за започване на сериозен диалог. Отново предстоят избори, така че нека народа да даде своя вод вместо да се монополизира властта от определени сили. Нека госпожа Могерини хване решително бика за рогата. Споменахте Ватикана, но би трябвало и с Каракас да се проведат разговори, защото партньорите ни не са в Ватикана, а в Каракас. Опитът на Ватикана да се намеси, вие го казахте, се провали трябва да се търси контакт с Венецуела и централното ниво, с регионите, с местните органи на властта. Ще ми се да имаме по-видимо присъствие на е, СВД. Благодаря господин Милан Мон. Осем колеги са се записали. Продължавам да броя девет. Ако се поберете в 2-3 минути, ще имаме достатъчно време, за да чуем и отговорите на господин Куценрой. Господин Асис. Благодаря, господин председателю. Благодаря на представителя на СВД за много ясното изложение. Много точно отразихте случващото се във Венецуела. Положението в политическо, економическо, социално отношение и хуманитарната ситуация се е влушила. Всъщност не е направена нито стъпка към национално помирение. Последните месеци сочат, че и усилията на Ватикана не водят до положителен резултат. Кардиналът на Венецуела отправи остри думи към поведението на правителството в четири думи, в четири точки са поставени ясните условия, освобождаване на политическите затворници, възстановяване на продоволствието, възстановяване на конституцията, конституционните права на парламента и нов избирателен закон. Но нищо не се прави по този въпрос, нито за националното помирение, но нищо подобно не се случва, дори се чува за назначаване на нов президент и това е една доста спорна фигура, конституционен съдия, но обвиняван или подозиран в нечисти сделки и дела, включително злоупотреба със служебното положение. Има граждани, е, и е, европейци с происход от Испания, Португалия, е, Италия, които лежат в затвора без съд и присъда, нито без обяснение от венецуелското правителство. Трябва да втвърдим позициите си, а съветът на външните министри трябва да заяви ясно позицията си относно събитията във Венецуела. Не можем да игнорираме случващото се там. Аз като представител на своята държава. Имам съграждани португалци, които а, лежат в затвора и смятам да напиша писмо до венецуелското правителство, за да изразя позицията и на нашия народ. Трябва да имаме обаче ясна позиция на Европейския съюз като такъв. Благодаря, господин Сис. Сега госпожа Вебер от Алде. Благодаря, господин председателю. Благодаря много на представителя на службата за външна дейност за подробното изложение. Вие подчертахте всички факти, които знаем за Венецуела. От месеци вече аз си задавам въпроса какво можем да сторим, за да променим, подобрим, подкрепим промяната една промяна в Венецуела. От месеци е, вече губя надежда, защото истината е, че каквото и да сме искали, да постигнем като помощ, хуманитарна подкрепа, хуманитарна помощ и така нататък. Всичко се отхвърля от официалните органи. Преди време имахме среща с генералния секретар на Организацията на Американските държави той заяви много критична позиция във връзка с подкрепянето на диалога защото това се възприема от, от властите в Венецуела като един вид отстъпление от нашите позиции, приемане на всичките техни искания и президента Мадуро. И все пак има искрица надежда получихме а, е, от а, а, е, Венецуелското посолство в нашата, в моята страна в Румъния, едно писмо, нота всъщност, е, и ни го разпратихме като подготовка евентуални среща между Венецуела и Европейския парламент. До тук добре, това дава надежда. Това означава, че за жалост, наистина, за жалост, страната е в тежка изолация, но защото из, в изолация не е само правителството, но и венецуелския народ. Хората са изоставени на себе си. Надявам се това да се промени и се надявам Европейския съюз да бъде по-твърд в позициите си пред венецуелските власти. И бих казала, че е, първа, първия жест от страна на президента Мадуро и останалите органи трябва да бъде да ни разрешат да предоставим хуманитарна помощ. Абсолютно недопустимо е от политическа и от всякаква гледна точка да има хора, деца, които просто умират без храна и медицинска помощ. Надявам се Европейския съюз да прояви твърдо. Струва ми се, че това е подходящия момент за подобно поведение. За ГУА и Северната левица господин Кузо. Благодаря. Може би е добре да видим нещата от другата страна и по малко по-рационален начин. Господин Лопес не е водач на опозицията, той е ръководител на една партия. Приложил е насилие и за това е осъден. Господин Лапъл Делопус е обвинен, че е участвал активно при протести, убити са 40 души, също така са били нанесени много щети. Това не е всъщност политическо изказване от негова страна. Във всяка страна това означава нападка към демократичния ред. Много партии могат свободно да изразяват мнението си, обаче техните лидери не са в затвора. Така че сега се твърди за Венецуела инфлацията е много висока. В Аржентина положението беше същото. Става дума за хуманитарна криза и за вмешателство във вътрешните работи. В Колумбия също умират деца от глад. Представителят на е СВД говори за деца, които умират, обаче не посочи никакви цифри и никакъв източник за тези данни. Това е кампания, която се лансира в пресата. След това Националното събрание не се признава от правителството, това е лъжа. Е, не, изборните резултати бяха признати. Мадуро призна това, което се случи на изборите, обаче Националното събрание е една от пете власти, които са уредени в Конституцията. Какво се посочва? Националното събрание посочва, че Мадуро след 6 месеца ще бъде устранен от длъжност искат оспарване на президентските избори, също така и умственото му състояние, искат ново конституиращо национално събрание. Защо всъщност се поставя на страна националното събрание? Защото то атакува основния ред. В Испания също има демонстрации, също и срещу войната в Ирак имаше демонстрация на 15 март и всъщност демонстрациите допринасят за една функционираща демокрация. Сега преминавам към заключителната част на моето изказване. Посочи се миграцията в Мексико, в Салвадор. Има и емиграция, какво трябва да прави Европейския съюз, да подкрепя диалога с Урнасуро, с Ватикана. Иначе тук става дума за смяна на правителството и това трябва да стане като през 2002 година. You, Господин Соло от Зелените. Благодаря, ще се изкажа на испански. Да, ние споделяме загрижеността по отношение на поляризацията в Венецуела. Ние също споделяме загрижеността за влушаването на социалното и политическо и економическо състояние в страната. Загрижени сме също от това, че диалогът не напредва и че страната се намира в такава комплексна ситуация. Не може при това положение да се прехвърля вината само върху едната страна. Ние осъждаме насилието и упражняването на насилие, било то за подкрепа или за сваляне на правителството. И всъщност това е ситуация, която е потенциално опасна. Затова смятаме, че Европейския съюз трябва да играе важна роля. Европейският е, съюз от една страна ясно трябва да посочи, че демократичните мандати всички трябва да бъдат запазени, също и този на президента. И мандата на парламента също. Европейския съюз трябва ясно да посочи, че решение и е, помирения са възможни само по демократичен път. Не може да бъде подкопавана демокрацията, трябва да се спазват нейните ценности и инструменти и на базата на това може да се работи в посока, така че всеки да има право да изразява свободно своето мнение – и да се намери решение за страната по отношение на това, кое правителство би гарантирало най-добро бъдеще за нея. E Господин Салафранко от името на НП. Благодаря. Господин председател, благодаря и на вас, че днес сте гост в нашата комисия и че изложихте актуалната ситуация в Венецуела. Това е ситуация, при която наистина има негативно развитие. Всички признават това. Например, положението на политическите затворници. И в тази комисия ние посочихме също, че господин Лопес живее в ситуация, която е свързана с упражняване на насилие. Мисля, че това са явления, които не са приемливи. Господин Кочада беше тук, е, говори за обстоятелствата, при които е, тя е била нападната в парламента, също така и економическата криза. Голяма част от населението изпитва недостиг от продукти, голяма част от населението трябва и да напусне страната. Има срив на институциите. И слушахте сега изложението на представителя на СВД. Съветът също представи заключения за насърчаване на диалога. Ватиканът също се застъпи и сега очакваме с нетърпение резултатите от посещението на върховния представител в Рим. Трябва да се зададем въпроса какво можем да направим в Европейския съюз, в частност в Европейския парламент. Европейският парламент по време на плетарна сесия решително осъди ситуацията в тази страна. Вие също, е, господин председател, осъдихте тази ситуация. И всъщност всяко усилие трябва да има резултат освобождаване на политическите затворници, също така насрочване на избори и е жалко, че е, правителството не желае хуманитарна помощ от Европейския съюз. Условието е да се признае, че има ясни нарушения срещу основните права и правата на човека. Е, всъщност, това беше посочено и от Amnesty International. Всъщност, какво можем да направим повече в Европейския съюз, за да можем да подкрепим е, страната на базата на клаузата за демокрация, защото тази клауза представлява рамката за нашите отношения. Така че е, трябва да предприемем действия за приключване на тази демократична ситуация в страната. Благодаря, господин Салафранка. Господин Фран от е, групата на социалистите. Благодаря. Нека да включим още един основен участник в цялото това уравнение, а именно Китай. Китай има много сериозни инвестиции в Венецуела, както и в много африкански страни. В тези страни Китай има и сериозна роля по отношение на хуманитарната картина. Венецуела добиваше много нефт и взаимоотношенията с Китай да, да тират от времето на Хуго Чавес през 2001. Е, Венецуела е първата, която сключва споразумение за стратегическо партньорство с Китай. После в 2014 подписва с Румения за повсеместно стратегическо партньорство, с а Китай отпуска на Венецуела еквивалента на 60 милиарда долара и над е, и стотици инвестиционни проекти. Експоненциално нарастват инвестициите до 2,7 милиарда през 2014. 99-та са били няколко стотици милиона. И затова искам да ви задам въпроса как е, се отнасяте към това толкова тясно взаимодействие между Китай и Венецуела? И каква е нашата роля в е, тази страна, в, в този контекст? Господин Пинента Лопес има думата. Благодаря, господин председател. Ние тук в парламента вече сме свикнали, че има фалшиви новини, че се атакува суверенна държава и Всъщност е, става дума за демокрация, но основни принципи тук не се спазват. Например, право на политическо многообразие и право на многообразие на политическите решения. Това поставя интересите на народа зад економическите интереси над няколко големи американски европейски концерни. Става дума за демокрация, но тук има противоречие, има непрекъснати презентации за ситуацията в Венецуела, обаче е, дава ли се възможност на представители на правителството на Венецуела да дойдат тук и да опровергаят тези твърдения – сега, че е имало бойкоти срещу диалога от 2013 година, Никола Мадуро систематично е апелирал за диалог и правителството всъщност се застъпва за диалог. Става дума за политическите затворници. Това е стратегия, която е известна. Става дума за влушени социални и економически условия, но не става дума за това, че възникна економическа криза, породена от външни фактори, например цената на петрола. Не става дума, не се говори за това, значи и интереси е подчинено всичко това. Е, например, че липсват лекарства, храни, говори се с много е, лицемерие, с много цинизъм за правата на човека – да, обаче не се говори за систематичното нарушаване на правата на бежанците, за многото случаи на смърт в Средиземно море и концентрационните лагери, така да се каже, на територията в Европейския съюз. Не се говори за войните в Сирия, в Ирак, говори се много за насилие в Венецуела, обаче не се казва същото за Саудитска Арабия или атаки в Израел срещу Палестина. Добре, ние ще говорим за Венецуела. 95% в населението, от населението живее там при неприемливи условия. 6% е безработицата, голяма част от пенсионерите имат право на пенсия, за това също трябва да се говори. Изградени са много социални жилища. Омразата, която се подклажда срещу един суверенен народ, носи опасност от нарушаване на мирния процес, нещо, което желая Ватикана. Това е намеса в работите на един свободен народ и аз призовавам към респект към него. Следващият оратор. Господин Лопес Уайт. Аз е, мога да потвърдя също някои неща, намесвайки се в дебата. Ние изслушахме различни мнения в Европа от Народната партия, от социалистите, също така и представители на други идеологии. И всъщност ние сме загрижени от това, което става в Венецуела. Искам да надхвърля обаче тази рамка, да се подкрепят само комунистите, чавистите, Мадуро, е, знаете, е, подкрепя Москва, Ленин, обаче тези, които наистина знаят, че Венецуела някога беше пример за демокрация за всички нас, за нас е, демократичните корени трябва да се търсят в Венецуела. Става дума за нас като народна партия в Испания. Венецуела носеше надежда за нас. Всъщност говореше се, че това е най-богатата страна на ресурси и е жалко, че сега тя трябва да изживява такава трагедия. Някой отрича това, но ние виждаме е, какво става там всеки ден. Виждаме това в е, медиите е, съвсем ясно. Виждаме какво се случва. И всъщност на тази информация аз се позовавам. на работата, която извършват медиите, представяйки ситуацията. Господин Салафранка говори за политическите затворници, освобождаване на тези затворници, избори, това са най-важните неща, също така изпазване на правата на човека. Това всъщност изискват мнозинството европейци от Венецуела. Надяваме се, че ще работим всички в полза на това тази страна да получи едно по-добро бъдеще, да се превърне в една цъфтяща страна. Благодаря. Господин Лопес и госпожа Гомес от социалистите и демократите имат думата. Благодаря, господин председател. Много от нещата вече бяха казани. Просто ще добавя сега някои елементи. Ние се присъединяваме към мнението, че в Комисията по външни работи можем да говорим за различни страни. Това е суверенна страна, обаче като европейски депутат аз е, имам за задача да водя и такива дискусии. Говорим за Венецуела, защото там а, има криза на режима, има а, криза на държавното устройство и това е криза, която на първо място засяга венецуелския народ и естествено ние сме загрижени. Е, криза, която е институционална, обаче криза, която е свързана с а, липси в економиката. Тя е свързана с либерализация, но и с вътрешно насилие. В тази страна насилието е разпространено широко в някои латиноамерикански страни е, това е така, също и в страни от Централна Америка. Обаче насилието, което наблюдаваме в Венецуела е нещо необичайно, поне в най-новата история. Знаем, че е, от последните избори насам има и криза на легитимност на държавните структури, няма капацитет за диалог, има също така и съдебен натиск, който се оказва, колегата засегна този въпрос. Е, скоро беше избран нов председател на Върховния съд на Венецуела. Беше осъден на смърт. Това е политически акт в името на режима и как е, е, съдебната система може да играе важна роля. Имам предвид е, президентската институция, съдебните институции. Е, всъщност е, една президентска институция, тя е избираема, обаче е, съдебната власт, тя е комуникатор между останалите власти и тя не е изборна. Сега няколко аспекта, които са свързани с политическата свобода, свобода на славото и свобода на комуникациите. Например, CNN е забранена в испанската и версия в страната. Това ни създава загриженост. Това е свързано с вътрешно-политически причини, разбира се. Подкрепяме всичко, което може да насърчи диалога. Е СВД посочи, че Ватиканът изпълнява посредническа мисия там и това е, е много важен момент. Ние трябва да проверим какво можем да направим. Някои бивши президенти, испански социалисти и така нататък се опитаха да подобрят положението в страната други бивши президенти от Латинска Америка искат да покажат мирен изход от положението. И това е единственото възможно нещо за излизане от политическата криза. И накрая искам да помоля представителя на СВД да направи оценка как следва да се оцени Тръмп в САЩ отношенията с Куба могат да се променят при управлението на Тръмп и изобщо как вие оценявате цялата тази политическа ситуация. Благодаря, Ана Гомеш. Аз не мисля, че става дума за вмешателство във вътрешните работи, когато говорим за Венецуела – и когато говорим за правата на човека, ние е, ги споменаваме и по други поводи, също Израел, Палестина – така че този аргумент според мен не работи. Мисля, че сме изправени пред страна, която е в дълбока криза, с население, което живее в нечувано лоши условия, но всъщност това е една извънредно богата страна, но е управлявана много лошо. Има проблем с демокрацията, спазване на демократичните правила и мандати. Има политически затворници, това трябва да се посочи. Колегата Рената Вебер подчерта, че правителството е загрижено за своя имидж и моят проблем е дали ние се грижим достатъчно за нашия имидж. Според мен Европейския съюз играе много пасивна роля – може би отделните държави членки имат е, привилегировани отношения по силата на историческите данности, да речем Испания, Португалия, с присъствие, с отсъствие. Е, всъщност е, тези държави са натоварени да се погрижат за този проблем, но на нас ни е необходима повече Европа, отколкото когато и да било. И всъщност е, това е посланието, което трябва да се отправи към комисията и госпожа Могерини. Е, раздвижете се, говорете с всички, не се придържайте към е, твърдевен ред. Може би има и някакъв португалски дневен ред, който едва ли съществува, който, както посочи колегата, мисля, че има и португалски затворници. Всъщност, крайно време е Европейския съюз да излезе на преден план и да подкрепи усилията на Ватикана, на Организацията на Американските държави. Европейския съюз трябва да даде по-голям принос и нашата комисия – трябваше отдавна да изпрати мисия в Венецуела. Аз наистина вече смятам, че ми омръзна да предлагам това. Предлагам го от две години. Госпожа Могерини обаче трябва да говори с всички партии. You, no... Благодаря, колеги. Не виждам други заявки за изказвания. Много голям кръг от въпроси ви бяха отправени. Имате е, точно 15 минути годин куцане. Благодаря. Много интересен дебат, много интересна дискусията, много различни мнения, но всички са съгласни с това. Нещо се случва там. И европейската политика вероятно трябва да бъде по-силна от тази, която се провежда в момента. Трябва да присъстваме, трябва да има сътрудничество в хуманитарната област, казахте. Да, правим го. Готови сме, търсиме всеки партньор, готови сме за диалог, търсиме всеки партньор, който е готов. Е, обръщаме се и към всички страни, които имат интерес за да видим дали е, можем да си сътрудничим с тях, особено с страните е, в съседство. Е, Колумбия, например, е една от най-важните. Опитваме се да видим какво можем да намерим, къде можем да намерим така приятелско отношение вътре в страната. Правителството не е чак толкова открито към нашите опити в такъв смисъл. Те дори от, отричат, че там има хуманитарна криза. В, е, излязли, има много доклади и изследвания. Последния такъв е от един от техен уни, университет – за много високата цифра на хора, които са под границата на бедността и не могат да си осигурят съответната храна. 10% от децата не могат да отидат на училище, защото нямат какво да ядат. 63% от населението нямат медицинско обслужване. Не могат. Те са готови да си затворят очите, но това не им помага. Коментира се също, че трябва да сме готови да следваме пътя, който те са си избрали. Да, така е, но две трета от парламент, две трети от парламента всъщност се състоят от партии, които имат различно мнение. Те искат да се направи нещо, но за съжаление правителството не чува точно тези две трети. 2016 трябваше да има местни избори, но не, беше, не бяха проведени в нарушение на Конституцията, защото така аргумента беше а, нас избори в момента не ни интересуват. Това не е демократично съображение, това не е аргумент. Има си демократични принципи, които трябва да бъдат спазвани. Ние искахме разяснение, но не го получихме. За това смятаме, че ние трябва да се опитваме да активно да се интересуваме, да се отваряме към всички страни, да търсиме диалог и да бъдем не само достатъчно видими за тях, но и тази страна да е непрекъснато на положението там, да, ни е, да е на дневния ни ред. Да сътрудничим и с съседните страни, които също се безпокоят от положението. Определено имаме интерес и отговорност и е, съчувствие за случващото се в страната. Искаме да покажем и солидарност с е, нейния народ. Много интересни коментари бяха направени тук, примерно за Китай. Да, излязохте с статистика, 65 милиарда долара са инвестициите в тази страна. В ответ те получават възможност за права, за снабдяване с петрол. Страната задлъжнява и по този начин и съкръщава до минимум възможностите за маньовър на бъдещи правителства. Е. Много често подобна политика се води от Китай много агресивно по отношение на инвестициите, но защо и да не го правят? за съжаление, е, нищо не допринася това за решаване на ситуацията. Ние имаме още какво да направим там. Мога да кажа, че след избирането на новата администрация в Штатите, нашите разговори по отношение на Венецуела с тях е, практически приключих, прекъснаха, защото от там все още не е назначен съответното лице, което отговаря. Предходният вземащ пост бе сериозно обезпокоен и имаше желание да се променя положението. Штатите внасят от там много петрол също така, така че имат интерес и ще видим. Куба. Там отношенията ни се подобряват и се надяваме да можем да обсъждаме и регионни въпроси с тях. За момента това не се е случвало, но няма да се отказваме. Ще продължим да видим дали ще има възможност нещо да се направи. Сега отново не става дума за промяна на режима. Никой не го иска това, никой европейска страна не го обсъжда, нито Европейския съюз. Въпросът е да видим как положението в тази страна да бъде по-приемливо за гражданите, как да се подсили възможността да им се помага. Нека да не забравяме също така, че ако решим, че нищо не се случва там, как е много лесно да се откажем, но в края на кращата определено нехубави неща се случват там и ние не бива да се отказваме, трябва да търсиме начин нещо да се направи. Огромно насилие има, хората не са свободни, е, напускат страната е, тези, които са в страната, нямат какво да ядат, е, а тези, които бягат реално, бягат за да се спасат живота. Бразилия ни дава данни така, за много високо ниво на бежанци, които влизат в е, нейната страна, което е обезпокоително. За сега те ги приемат. Това са някои от е, отговорите, които мога да ви дам. Нека да не забравяме също, е, че ние не прокарваме там интересите само на една или друга страна членка, ние всъщност се опитваме да намерим една линия, където да участваме конструктивно в усилия за подобряване на положението, така че в никакъв случай не застъпваме интересите на една или друга отделна страна членка. А пък нашите страни членки, макар във времето да имаха много различни отношения, сега като че ли вече доста съвпадат в отношението си. Това се чува и от посланника на Европейския съюз. Е, няма, няма огромна разлика между интересите на страните членки, като разбира се, ако има такива, които имат конкретни разминаващи се позиции, те трябва да бъдат отчетени, трябва поне да се чуе защо те е, правят съответните коментари, примерно е, свързано с съображения за сигурност за гражданите, които имат е, европейски паспорти и идват от Венецела. Благодаря а, за вашите коментари. Ще продам а, на госпожа Могерини вашите мнения. Тя и покана да дойде в парламента. Тя е, е посещавала нееднократно парламента. Ние ще продължим да подкрепяме парламента в усилията да се търси, както и ние търсиме, е, ефективна помощ за тази страна, за развитие на демокрацията, в помощ на политическите затворници, които не могат да упражняват своите политически права. Това във всички случаи е нашата политика и е много важно и вие да сте наясно какво правим. Отново благодарности за интереса, благодаря за всички вас и становища. Ние ще ги отчитаме в нашата бъдеща дейност. Благодаря. Благодаря, че отговорихте на въпросите. Благодаря и за бележките. Има ли други коментари? Не, с което мога да закрия нашето заседание в 18.29. Благодаря на колегите, които проявиха инициативата да вкарат тази точка в дневния въпрос. И утре в 9 часа ще гласуваме докладите за Западните Балкани.